Добър ден! Продължаваме нашето заседание. Точка 58 от дневния ред. Приветствам господин Дайсел Блум и господин Билът от съвета. Радваме се много, че сте сред нас и веднага ще получите думата за представяне на заключенията за съвета за освобождаване на отговорност на комисията за 2014 година. Благодаря, госпожо председател. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати, уважаема госпожа заместник председател Георгиева, госпожи и господа, за мен е удоволствие да се обърна към вас днес и да представя препоръката на съвета за освобождаване от отговорност на комисията за изпълнение на бюджета за 2014 година, както се предвижда в член 3.19 от договора. На 12 февруари съвета Екофин прие препоръката да освободи от отговорност комисията за изпълнението на бюджета за 2014 година. Освен това, Екофин прие препоръка за освобождаване от отговорност за децентрализираните агенции, изпълнителните агенции и съвместните предприятия. С тези си стъпки съвета потвърди още веднъж, че има някои елементи, които трябва да бъдат обект на последващи действия от страна на комисията и от агенциите без забавяне. Съвета приветства становището на Сметната палата относно достоверността на отчетите, както и по отношение на приходите и административните разходи. В същото време Съвета е много доволен, че отчетите е, представляват е, една достоверна картина на финансовото положение на Съюза и има сериозни подобрения по отношение на самите отчети. Въпреки всичко това, естествено, много може да се подобри, например, информацията за финансовите инструменти, които подлежат на съвместно управление. С тази оговор... договорка е, съвета съжалява, че има ниво на грешките 4,4% повечето от важните области, като сълското стопанство, политиката на сближаване и така нататък, там има материални грешки и е, нивото е, не е ниско. Е, ние смятаме, че има известно подобрение, естествено, спрямо предишни години, но сме много далеч от предоставянето на становище на Сметната палата, което да е без резерви. Съвета смята, че трябва да има подобрение с всяка изминала година на системата на финансово управление и подобрение по отношение на нивото на грешки във всички политики. С тази оговорка трябва да кажа, че съвета приканва, съвет, приканва комисията и държавите членки да засилят своето сътрудничество. Освен това, съвета потвърждава още веднъж колко е важно да се избягват грешките. Трябва да се увеличи качеството на проверките, на контрола, за да може да се предотвратяват грешките преди да се оповестяват разходи пред комисията. Това трябва да се прави по един разходоефективен начин, без да има забавения поради контрола. В тази връзка концепцията за единния одит се споменава в препоръките на съвета, като се има предвид, че имаме нужда от надежни одитни резултати мерки, предприяти от комисията, като временното спиране и замразяването на плащанията, трябва да се прилагат е, естествено на основата на съществуващите правила. Съвета смята, че трябва да продължи да се използва практиката на финансови корекции и на възстановяване на средствата. Това трябва да става естествено по силата на съществуващите правила, за да се защити европейския бюджет. Съвета с тревога отбелязва, че за голям брой от е, транзакциите, засегнати от е, грешки, Комисията, националните органи и независимите органи са имали достатъчно информация, за да предотвратят и да коригират грешките. Нашите препоръки съдържат и нещо ново. Във всяка глава ние се позваваме на точните цифри, калкулирани от Сметната палата и в 4 глави изрично казваме колко е можело да бъде нивото на грешките, колко по-низко е можело да бъде то, е, ако е имало естествено необходимата прозрачност и поемане на отговорност от страна на държавите членки. Съвета призовава комисията да даде на бюджетния орган през 2016 година цялостен доклад, който да се основава на на вече наличните систематични данни. Доклад, който да е посветен на нивата на грешките. Там трябва да се обясни защо има такива грешки съвета смята, че е много важно да има оповестяване надежна и е, уместна информация. Тази информация трябва да се основава на одитни резултати и в е, съответствие с принципа за единния одит, който за първи път се споменава в нашите препоръки. Ние приветстваме анализа на Сметната палата относно грешките и отбелязваме бележките на Сметната палата относно връзката между типовете на управление и нивото на грешките. Искам, както и вашата комисия, да добавя, че упростяването на правилата е изключително важно. Упростяването намалява, административната тежест за бенефициентите и за съответните органи, освен това дава възможност за по-ефикасен и по-ефтин контрол. Съвета поздравява комисията за мерките за смягчаване на въздействието по отношение на кредитите за плащания. Призоваваме комисията да следи за не разплатените сметки, за, за, за неизпълнените задължения и освен това е, отчитаме факта, че има проблем с капацитета в някои държави членки. Той трябва да се реши, за да се избегне проблема с недостатъчното освояване на фондовете. Е, съвета призовава комисията да дава своевременна информация относно е, различните е, кредитни потоци и управлението на средствата. Що се отнася до приходната страна на бюджета, съвета призова комисията да работи за обща политика за преразглеждане и е, приветства освен това е, желанието на комисията да намали дължината на следващия цикъл на верификация. И накрая ние приветстваме е, аспектите свързани с е, изпълнението на резултатите. Знаете, че има партньорски споразумения и програми. Е, целта тук е да се постигне кохерентност на действията на Европейския съюз. Съвета призвава комисията след препоръките на Сметната палата да идентифицира най-добрата система за изпълнение на европейския бюджет. Това трябва да стане в сътрудничество с Сметната палата и с държавите членки подобряването на отчетността ще доведе и до подобряване на оценка на програмите и на степента в рамките на която те са постигнали съответните цели. Съвета знае добре, че показателите за изпълнение не могат да бъдат единствения начин да се определят политиките и анализа на показателите трябва да бъде предпазлив и трябва да се разчита и на предварителните заключения. Естествено, но не в пълна степен. Ние смятаме, че трябва да се подобри рамката за цялостния бюджет. Бюджета трябва да води до по-конкретни резултати. Когато е уместно, това трябва да се случва и е с оглед на прегледа на МФР, многодишната финансова рамка. Съвета приветства ориентацията на бюджета към конкретни резултати. Това е подход на комисията и така благодаря за вашето внимание. Благодаря. Искам да поздравя сред нас е, госпожа Кристалина Георгиева, заместник председател на Европейската комисия. Давам ви думата. You, Благодаря, госпожо председател. От името на комисията Искам да изразя нашата благодарност към съвета за положителната препоръка да бъде извършено освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета на Европейската комисия. Още повече като се има предвид сериозната дискусия, която бе проведена в съвета във връзка с тази годишното освобождаване. Много сме благодарни, че е изразено признание за усилията довели до подобряване на резултатите, свързани с финансовото управление на Европейския съюз. Също така сме много благодарни за подкрепата, която беше изразена за работата започната от нас в началото на мандата за бюджет ориентиран към резултати. Признаваме, че в препоръките на съвета има специфични области, където очакванията на съвета комисията да бъде проактивна са оправдано високи. И това въжи особено за акцента, който се поставя върху качеството на контрола. Контролът трябва да бъде не по-широк като обем, а по-добър като качество. Ние е, получихме много категорично послание от Сметната палата, че превентивните мерки все още не са разгърнати в пълен обем и че както ние, така и държавите членки можем да обърнем повече внимание на тази сфера. Особено, що се отнася до насоките към държавите членки, възможността да се разпространяват добрите примери от практиката, е, призивът който е отправен и от вашата комисия и от Сметната палата, да се е, действа по-перспективно с оглед на полуките от миналото. В тази връзка бих желала да отдам дължимото на препоръката на съвета за това колко значимо е да се открояват областите, където непрекъснато се повтарят много грешки. Обръщам вниманието ви на факта, че сега вече сме извършили пълна оценка на периода 2007-2013 година. А що се отнася до новия програмен период? Все още данните ни са недостатъчни. Казвайки това, доколкото полуките от предишния програмен период са уместни и приложими към настоящия, ние ще ги обсъдим и обмислим. И в работата си през настоящата 2016 година ще се опитаме да съберем цялата налична информация за текущия програмен период, тъй че да не бъде допуснато повторение на неправомерна практика, която при по-голямо внимание от наша страна може да бъде избегната. Е, ще се ориентираме към това, което препоръчва съвета – висококачествени одити. Както сме заявявали пред комисията и както е признато от Сметната палата, ние се отнасяме много сериозно към колективните мерки и сме предприемали такива, когато са били необходими прекъсване на програмите, суспендиране на плащанията и нетни е, корекции. Това са е, най-значимите мерки, които можем да предприемем. Сега в крайна сметка съветът, парламентът, сметната палата и комисията обединяват усилията си за постигане на резултати. Това е сериозна промяна в подхода и очаквам той да даде положителен резултат. Искам да приключа със следните думи. Внимателно ще анализираме препоръките, отнасяме се много сериозно към тях. Разчитаме силно на държавите членки. 80% от средствата изразходваме заедно с тях и за това те трябва да бъдат наши надежни партньори в името на нашите данакоплаци и съграждани. Благодаря ви. Господин Лазаро, сърдечно добре дошъл. Вие сте компетентен по освобождаване от отговорност на комисията. Нашата докладчица е госпожа Длабаява. Давам и думата. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на министъра за това, че представи заключенията на Екофин. Аз съм докладчик по темата за 2014 година и смятам, че заключенията на съвета отговарят на моите заключения в проекта на текст. Много се радвам, че това е така. Искам да дам няколко примера. Първо, подхода основан на постигане на конкретни резултати. Това е обща черта за нашите документи. Освен това, когато говорим за е, информацията, която трябва да се предоставя. Това също е обща е, черта. Възможността на националните органи да предотвратяват е, голяма част от грешките. Говорим и вие, и, и аз за механизмите за контрол, за предоставянето на, на временна информация. Говорим за упростяване и така нататък. Благодаря ви за това. Това са общите невиждания. Трябва обаче да се намерят и решения на тези проблеми. Не само да ги очертаваме. Затова имам четири конкретни въпроса. И ето защо искам да разбера какво вие смятате можем да поговорим какво да направим за бъдещето. На първо място, нивото на грешките и отговорността на държавите членки. Това беше споменато като проблем от вас и от госпожа заместник председателя. На първо място искам да попитам как можем да е, подсилим чувството на отговорност от държавите членки. Например, е, холандското председателство е, приема ли декларациите за съответствие, за достоверност и точност на, на отчетите, в допълнение към онези, които се налагат от е, финансовия регламент? На второ място, Става дума за връзката между сътрудничеството между европейските институции и националните институции. Както знаете, нашата комисия се опита да накара държавите членки да поемат по-голяма отговорност, да организират изслушване с националните парламенти. Осем държави членки бяха идентифицирани възоснова на заключенията на Сметната палата и възоснова на резервите, публикувани от генералните дирекции на комисията в докладите за годишната дейност. Ние се опитваме да отчетем географския баланс и възможността за обмен на най-добри практики. Това е изключително важно. Трябва да можем да обменяме такива практики с националните парламенти. Трябва да кажа обаче, че нямаше ентусиазъм от страна на държавите членки. Затова ми се иска да помислим заедно с вас по този проблем и мисля, че трябва ясно да кажем, е, че правителствата в държавите членки е, не, не действат, тъй като член 319 от договора не дава възможност на тях да участват в подобни срещи. Моята гледна точка е следната. Във всяка една правна система има принципи, които са над строго формалистичните. В договорите има членове, които говорят за сътрудничество, например член 317 от договора и член 59 от регламента за финансовите правила. Там ясно се казва, че комисията и държавите членки трябва да зачитат принципа на добро финансово управление, на прозрачност и на недискриминация и трябва да гарантират видимостта на европейските действия, когато управляват европейски фондове. Затова въпросът ми е следния. Ако знаете ли всъщност защо съвета и държавите членки имат такава позиция? Какво смятате ви? На трето място. Въпросът ми, третия ми въпрос е свързан с нещо, което споменахте. Липсата на надежност по отношение на данните, които се предоставят от държавите членки. Това е едно от основните заключения при последната процедура за освобождаване от отговорност. Липсата на данни или пък липсата на надежност представлява предизвикателство за нас. За повече от 3 четвърти от разходите за 2014 година генералните дирекции на комисията са основавали своите оценки на, на, на данни, предоставени от държавите членки. Но, но няма достатъчно данни. Какво можем да направим, за да решим този проблем? И накрая, последният ми въпрос. Това е едно обяснение, което трябва да ни дадете. Видях, че когато са изготвени препоръките на съвета за освобождаване от отговорност за 2014 година, се споменало, че има резерви от страна на Холандия, Швеция, Великобритания и Дания. Става дума за парламентарни резерви. Какво означава тази процедура по същество? Имаме нужда от едно такова обяснение. Това е от мое име. Благодаря за това, че сте дошъл, за да обменим мнение. Благодаря, господин председател на съвета, вашето положение е по-добро, вие след няколко месеца ще напуснете, но ние оставаме, така че ще трябва да се погрижим за липсата на напредък. Вие сте председател на Еврогрупата. Ако нещата не вървят достатъчно бързо, е, като че ли изпадам в паника, имате думата сега да е, отговорите на зададени въпроси. Благодаря, госпожо председател. Съвсем права сте. Аз ще се тръгна, вие ще останете. Готов съм да остана, но може би не е тук мястото да се договарям за това. Нека се опитаме да постигнем максимален напредък през месеците, които ни остават. Uh, Преди всичко, първият въпрос. Зададен от госпожа Длабайова. Правилно ли го казах? Длабайова. Will... Чудесно е. А, ще подобря произношението си знаел откъде е госпожата, просто практикувах произнасенето на името. И първият въпрос бе за коефициента на грешки при държавите членки и е, доколко националната декларация, подписвана на политическо ниво, може да допринесе за преодоляване на проблема. Е, знаете, че е, новите правила от началото на 2013 година внасят съществени правила в изпълнението на бюджета и е, споделеното управление. Е, всъщност е, държавите членки носят сега споделена отговорност за управлението на бюджета и тези органи, които са натоварени с това, трябва да дават отчетна декларация пред комисията. Също така, ако желаят, те могат да дават и политическа декларация. Това се отнася за държавите членки. Комисията подкрепи е, препоръките на работната група след дискусията върху националните декларации във вашата комисия, която е била много активна, доколкото разбирам. Но както знаете, само три държави членки всъщност са издали подобни декларации на ниво министри, включително е, такива, които третират е, специфичните за страната коефициенти на грешки по фондове. Е, няма задължение за извършване на такива обобщения, но би трябвало и другите държави членки да възприемат този подход, за да има съпоставимост. Е, сега нормативната уредба е по-категорична, по-добра от преди, е, но аз призовавам категорично и колегите си да последват примера на тези, които са попълнили подобно подобни декларации. Комисията може да анализира и да коментира информацията в декларациите, включително и особено когато има становища от одити, които ги съпътстват. По отношение на въпроса ви за националните парламенти, би ми се искало да имам някакъв контрол върху националните парламенти, но от принцип на гледна точка е добре, че нямам такъв контрол. Разбирам юридическите аргументи, поради които се твърди, че те не участват в тази процедура. За в бъдеще можем да се е, постараем е, в по-висока степен, както вие казвате, да си сътрудничим, е, и да обменяме опит и информация, за да повишим отговорността и отчетността в процеса. Както казах, не съм аз човекът, който може формално да се изказва по този въпрос, но мисля, че е, с парламентите общо взето сътрудничеството е положително. Е, третият ви въпрос. Е, имах някъде данни. За това доколко надежни са данните които съобщават държавите членки. Значи въпросът е свързан с некачествеността на данните. Мисля, че първо трябва да има по-голяма прозрачност, досежно качеството на националния контрол това означава на обществеността, на медиите също да се съобщава какво става, защото те могат много сериозно да допринесат за повишаване на качеството. Държавите членки могат е, доброволно да обнародват ежегодните си обобщения, резюмета. Някои държави членки, както споменах, вече го правят и комисията може да допринесе за този процес чрез своите задълбочени анализи. Последно за парламентарните резерви. В е, някои парламенти е, има такава процедура, съгласно която е, министрите работят по мандат, даден им от парламента и този мандат не се дава предварително. ние работим за това и в случая го постигнахме, е, парламентарните резерви, които съществуваха, да бъдат снети предварително, преди нашата процедура и преди министрите да гласуват в съвета. Това бе постигнато, така че е, всички министри успяха да гласуват без оглед на преди това съществувалите парламентарни резерви. Благодаря, Мартина. Благодаря. Две бележки, ако ми позволите. Първо, въпросът за е, декларациите за уверение на министерско ниво. Моля ви за лично мнение. Възможно е да ми отговорите и после. Зная каква е процедурата, зная какво трябва да се направи, просто искам личното ви мнение. Второ, вие говорите за националните парламенти, обаче сте поканили и постоянните представителства. Постоянните представителства представляват правителствата. Това исках да кажа. и отговорите са били толкова ентусиазирани, колкото дадените от националните парламенти. В този смисъл беше въпросът ми. Да, ще ви кажа личното си мнение, въпреки че тук съм като председател на Екофин. Е, тоест, до тук излагах становището на съвета. Мисля, че вие би трябвало да знаете, че според Холандия би трябвало да има национални декларации за уверения, които да се подписват от министри, за да се разшири отговорността за това, което става в държавите членки на министерско ниво. Е, този механизъм в началото не даваше добри резултати, но с новото споразумение, което действа от началото на 2013 година, вече има възможност за постигане напредък. Такъв е регистриран, надяваме се да продължи и в бъдеще. Е, за постоянните представителства не знаех, че са поканени. Е, не зная каква ще е ползата от това. Мисля, и доколкото разбирам, само няколко постоянни представителства са били поканени. Те са част от процедурата, защото те са присъединени, придадени към съвета. И мисля, че това е смислена процедура. Можете да разговаряте с мен или да разговаряте с съвета за това какви са нашите задължения. Не мисля, че има обаче някаква голяма полза от това да се добавят към този процес и постоянните представителства. Ihre Empfehlungen. Sie referieren gleich vorne auf die Haushaltsordnung. Die Haushaltsordnung spricht von Един въпрос с технически характер. Говорите за 10 институции, в началото говорите за комисията, малко по-късно в документа споменавате е, парламента. Какво да кажем за е, останалите институции, за службата за външна дейност, за сметната палата и така нататък. Съда, освен това, не казвате нищо. Мисля, че препоръките са непълни. Ще ги Попълните ли? Господин Дейсълблом, доколкото знам, договора предвижда една процедура, един бюджет за всички институции. Осъзнавам, че е имало някакъв исторически дебат. Може би думата исторически не е точна, защото дебата продължава. Има дебат по темата, но доколкото знам, има само една процедура – Европейския съюз с всички институции се включва в тази конкретна процедура по освобождаване на отговорност. Also es ist doch irgendwie enttäuschend, dass Sie Ihre Arbeit nur halb machen, das muss ich schon sagen. Мисля, че е малко разочароващо, че вършите само половината от работата. Освобождавате от отговорност комисията. Какво да кажем за другите девет институции, които са част от разпоредбите за бюджета? Мисля, че това ще бъде начин да се е, реши нашето противоречие. Е, имам предвид да се добави един параграф, е, който да каже нещо и за другите девет институции. Не смятате ли, че това би било една добра идея, особено когато става дума за отчетност? Е, защото не можем да приемаме факта, че само една институция трябва да докладва за своя бюджет, но не и останалите. Ако искаме да имаме пълен скрининг на бюджета, ще трябва да имаме нещо подобно, защото иначе как можем да говорим за демократична легитимност? Съвета трябва да прави изявление за другите девет институции, тъй като в момента има голям пропуск. Разглеждате само една институция. Господин Дейселбом. Трябва да осъзнаете, че нашите препоръки се основават на препоръките на Сметната палата. Става дума за, за целия бюджет. Ние не освобождаваме от отговорност само една институция. Даваме препоръка на Европейския парламент. Отново казвам, тук става дума за всички институции. Ние не правим 9 допълнителни параграфа за другите институции. Знам, че този дебат съществува от дълго време е, насам. Да се надяваме, че ще има някакво решение е, за. за ще има някакво решение за, за, за проблема, но трябва да разговаряте с съвета. В съвета нищо не може да се реши лесно, защото знам, че от дълго време се обсъжда този проблем. Аз винаги съм готов да работя така, че да изгладим а, споровете. Но това не променя за сега препоръката на съвета. Благодаря за направените пояснения. Започваме сега дискусията. Колегата вама за два минути. You, me... Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на почитаемия председател на ЕКОФИН за направеното изложение. Страхувам се обаче, че ми се налага да задам някои неприятни въпроси. Благодаря на госпожа Мартина Длабайова за нейните въпроси, как можем да впрегнем отговорността на държавите членки и как можем да преодолеем ненадежността на данните, които подават държавите членки. Аз е, виждам, че вие имате добра воля, проявявате я в отговорите на въпросите, но е, не съм напълно удовлетворен от е, степента, до която отговаряте. Ще направя следната аналогия. От кога съществува съюзът? Представете си една семейна двойка с 60 е, годишен брак е, с много проблеми е, и двамата трябва да потърсят помощ. Дори да потърсят помощ, няма да могат да се възползват от нея, ако не разкрият най-интимните си проблеми. Не се страхувайте, няма да навлизам в детайли, но разбирате какво искам да кажа. Аз съм тук само от 4 години. Моят проблем през цялото време и, е, и ще остане, колкото и пъти да ме преизбират. И то е следният. Ако не се извърши напълно прозрачен анализ на начина по който държавите членки боравят с предоставените им средства, а това са нашите пари, никога няма да решим базисния проблем. И според мен така стигаме до самата сърцевина на наследството на Съюза. Естествено, е, че е, човек, за да зададе този въпрос, е, трябва да мисли като човек, който упражнява контрол върху бюджета. И това е моята гледна точка. Мисля, че никога няма да решим обаче основния въпрос, ако не постигнем пълна прозрачност. Помислете си за семейната двойка. Представете си колко семейни двойки има на плоскостта на Европейския съюз. Мисля, че трябва да се отворят книгите. Говоря за специфичната информация за отделните държави членки, за данните за държавите членки и за това как се следи, защото данните, които държавите членки предоставят, да бъдат наистина точни. Ораторът говори без микрофон. Please come to an end. Thank you. Okay. Yeah, yeah. Моля да приключите с изказването си. Благодаря ви. Следващият оратор, колегата Деянг, моля. Благодаря, госпожо председател. И искам да приветствам най-сърдечно моя съотечественик, е, министър Дайсел Блум. Аз всъщност искам да насоча изказването си в същата посока. Имам опит с днешната процедура по освобождаване от отговорност която показва значителни грешки при държавите членки през последните години, най-вече, що се отнася до освояването на средствата. И тук вече си задаваме въпроса как функционират нещата в съвета. Говорите ли помежду си, казвате ли, че разпоредбите за освояване на средствата не се спазват? Не е възможно правилата сега да са станали по-трудни и да не могат да се прилагат. Говорили се открито по тези теми в съвета, има ли препоръки, комисията със сигурност е, разговаря по тези въпроси, но имам впечатление, че държавите членки просто не желаят да прилагат тези правила и за това се занимава с тях е, сметната палата. Как изглеждат нещата, как стоят нещата с отговорността, там съществуват различни методи. Формално нещата не вървят много добре, но не формално могат да се направят много неща. Това може да се проучи, така че да можем да получим поглед как функционира всичко това. Могат да бъдат поканени някои посланници на държави членки. Те казват обаче, че е, разликите не са много големи. Искаме да получим обаче сведения защо нещата, ситуацията в държавите членки, в някои от тях е такава каквато е. Ако това не може да стане в формална процедура, тогава би могло да се помисли за неформални пътища за получаване на информация. Други държави членки нямат добри резултати. Всъщност какъв натиск се упражнява върху държавите членки за да се задълбочат тези неща или по публичен път да се събира информация, по формален път или по неформален път. А що се отнася до е, парламента, ние се занимаваме с всяка агенция по-отделно. Изготвя се обаче и доклад е, за всички агенции. Този систематичен подход обаче липсва в препоръките на съвета и за това съжаляваме. Могат да се кажат тук повече неща. Е, дали работят ефективно тези агенции, могат ли някои някои от тях да бъдат сляти, е, какво е мнението на комисията. Тоест аз искам да знам дали подобна дискусия се води в съвета. Сега, е, от името на зелените. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Наистина, колегите вече посочиха някои от проблемите и по-специално въпроса за споделяне на правомощията. Все още две трети от бюджета се управляват при споделени правомощия. Това означава, че държавите членки в администрацията на Европейския съюз играят централна роля. В доклада на Сметната палата, за съжаление, прочетохме, че броят на жалбите тук е нараснал в някои сфери и затова искам да ви попитам, можете ли да дадете актуални сведения, които излизат извън общите формулировки? Водят ли се в съвета дискусии във връзка с това да се задължат у е, нези държави членки, е, където има много голямо изоставане. Въпросът е какво конкретно се прави и по-специално какво правят държавите членки за по-добро управление на средствата. Втория въпрос се отнася до е, приходите. Вие знаете много добре, че този парламент се занимава много интензивно с въпроса за данъчната ефективност и тъй като европейският бюджет зависи от това какви данъчни постъпления има в държавите членки, задавам въпроса към съвета, как оценява съвета работата на комисията по отношение на борбата с агресивно отклоняване от данъчно облагане. Това е голяма тема, която ще бъде обсъждана със сигурност и в друга комисия, но а, имате ли впечатление, че комисията прави достатъчно, за да се погрижи за ефективно събиране на данъците от всички данъчно задължени лица? тук са включени и холандските модели, казва председателката, колегата Пирински от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, Съгласни сме, че ролята на комисията е съществена, за да може бюджета да се прилага както трябва и за да се улесни правилното използване на средствата в държавите членки. Държавите членки играят е, много важна роля, когато става дума за управлението на големия пай от е, разходите. Гледам текста тук. Струва ми се, че съвета по някакъв начин се разграничава от е, отговорността за правилното изпълнение на, на бюджета. Не смятате ли, че казаното от госпожа Длабайова е, за участието на представители на държавите членки за това е, в процеса на, на освояване на бюджета е нещо много уместно. Процесът за момента за мен е, е проблемен даже тревожен, тъй като хората са много притеснени за това как се упражнява, как се бюджета, как се освояват средствата на, на Европейския съюз. Е, хората трябва да знаят, че в крайна сметка става дума за съвместно начинание. Това трябва да е начинание, което да е насочено към упростяване, оптимизиране на регулаторната рамка, към, към бюджет, който да е насочен към конкретни резултати, не е бюджет сам по себе си. Мисля, че тук в залата има едно послание към съвета, вие може да не сте там след няколко месеца, но съвета да се надяваме ще си е на мястото и се надяваме, че съвета ще положи усилие бюджета в крайна сметка да се изпълнява както трябва. Аз е, имам и други изказвания, но нека сега дам думата на вас, господин Дайсълбун. That... Искам в началото да кажа, че съм убеден, че прозрачността ще помогне. Трябва да оценим факта, че има напредък. Имаме нов финансов регламент от 2013 година. Предстои обаче е, да работим за още подобрения. Не мисля, че следва да се отчаяваме. Не мисля, че единствения начин е да има повече прозрачност. Мисля, че много може да се спечели от качеството на данните, качеството на контрола, упростяването на правилата. Комисията трябва да се опита да направлява управляващите бюджет органи в държавите членки при извършването на техната работа. Много можем да направим, за да стигнем до напредък, наред с усилията за прозрачност. Е, гледам на всичко това като съвместно усилие. Не смятам, че съвета се разграничава от а, е, проблема. Това е проблем и за нас естествено. Естествено някои страни пък от своя страна са по е, готови да работят за решаване на проблема, отколкото други. Ние ще положим всички усилия да, да постигнем максималното по време на своето председателство. Има обаче конкретни аспекти в някои страни, в региони, аспекти свързани с конкретни бюджетни линии. И ето защо ще имаме нужда от по-конкретен анализ на наличните данни. Комисията ще ни даде такъв доклад в рамките на настоящата година. Имаше въпрос на господин Тойрер относно неплащането на данъци в парламента винаги ме питат за този проблем. Не очаквах а, е, такъв въпрос тук, тъй като става дума за контрол във вашата комисия за европейския бюджет. Когато говорим за неплащане на данъци, става дума за корпоративно данъчно облагане. Искам да разбера за какво става дума. Може би намеквате нещо за холандския данъчен режим. Искам да разбера каква е връзката между холандския специфичен данъчен режим и европейския бюджет. Господин Тойрер говори без микрофон. Естествено, казва господин Дейселбум. Има много предложения във връзка с неплащането на данъци. Ще има предложения за ДДС измамите. То ще се появи през март от страна на комисията, ще го обсъдим и по време на нашето председателство ще се опитаме да постигнем напредък. Знам, че Холандия е обект на много критики. Ще се справим с тези критики. Ако сме били част от проблема до сега, искаме да станем част от решението. Единственият начин това да се случи е да има международни стандарти, те да са законодателно издържани, и трябва да кажа, че аз ще се постарая Холандия първа да спази новите международни стандарти. Това е пътя напред. А що се отнася до ДДС и измамите, много можем да спечелим, страшно много губим поради ДДС и измамите и комисията е приканена да направи предложение още по време на нашето председателство, значи ще има предложение през март, доколкото знам. Колегата Штиховски за две минути. Уважаеми колеги, благодаря за проведеното разискване, господин министр. Благодаря за това, че вие заедно с госпожа комисар Георгиева сте тук. Аз също имам впечатление, че говорим за брак. И е, това впечатление го имам, защото още преди да се вземе думата, трябва да се помисли какво да се каже и какво не. А при вас имам впечатление, че е, задържате, не казвате някои неща, защото смятате, че са излишни. Такова впечатление имам при някои отговори и при някои точки от дискусията. Вашите отговори, според мен, са по-скоро от формален характер и е, от общ характер също. Аз е, очаквах нидерландски министр, който си е поставил някаква цел и който има намерение да използва изцяло е, председателството на съвета от страна на Нидерландия. Обаче, тук имаме председателство, което обещава много и прави малко. При Люксембургското председателство имаме същото впечатление. И от вашите отговори също добивам впечатление, че отговорите ви са твърде е, общи. Така че аз е, пожелавам много повече енергия, много повече инициатива от ваша страна. Сега, за периода 2007-2013 година имаше редица недостатъци недостатъци в държавите членки. Миналата година госпожа Гресле при процедурата по освобождаване на отговорност посочи множеството грешки и също така попита каква е отговорността на комисията отговорността спрямо държавите членки, но също и собствената отговорност на комисията. И тук вече задавам въпроса доколко се е променила тая отговорност от страна на държавите членки или комисията, дали някой е наказан за допуснатите грешки. И всъщност си задаваме въпроса какво следва да се направи, за да не се повторят грешките. Благодаря. Колегата Волган. Uh, uh, uh, благодаря, госпожо председател. Току-що прочетох препоръките на Сметната палата по отношение на проекто препоръката на съвета. Към тази препоръка има една декларация на британското и на шведското правителство – и ми се струва, че се внася объркване, тъй като тези две правителства изглежда критикуват другите държави членки и даже сами себе си, защото те приемат, че държавите членки могат да направят повече опити да упростят сложните правила, но е, казват освен това, че може да има насоки, своевременни насоки и да има обучение с цел правилното тълкуване на изискванията и казват освен това, че нивото на грешките може да е по-низко можеше да е по-низко, ако държавите членки използват инструментариума, който е на лице. Малко се обърквам. Не знам дали Великобритания и Швеция възразяват на освобождаването от отговорност или просто изразяват своите тревоги. Колегата Новаков за две минути. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, знаем, че рано или късно, когато говорим за бюджет, приключваме с аналогиите за брака и за портфейла. Да, и миналия път говорихме за брака. Зная, че когато говорим за брак, обаче в основата на всичко стои доверието. И когато има толкова сложни взаимоотношения между 28 партньори, доверието е още по-значимо. В момента 80% от бюджета се управлява от държавите членки имам предвид бюджета по структурните фондове, така че тяхната роля е още по-голяма и ролята на доверието е още по-голяма. Е, някой път бюджетът се оказва заложник на е, политическо дребнотемие, е, проявявано от някои държави членки, поради проблеми свързани с тяхната вноска в бюджета. Какво бихте казали за това отново да се поднови дискусията е, за е, намаляване на дела на е, вноските в бюджета на база ДДС, приходи от митническата администрация, процент от брутния национален приход. Смятате ли, че по този начин бюджетът може да стане по-прозрачен и по-независим? И последно, но само като изброяване, смятате ли, че прозрачността може да допринесе допринесе за изпълнение на Амстердамския пакт. Не смятате ли, че в основата на този пакт стои бюджетът ориентиран към резултати? Благодаря. Колегата Аяла Сендер. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Искам да задам следния въпрос. Чухме, че съветът подкрепя идеята в бъдеще да имаме бюджет, който е обвързан с резултатите. Заместник-председателката на комисията може би също би разгледала този въпрос. Ние чуваме в момента обаче, че такъв тип бюджет едва ли е най-доброто средство. По-скоро би означавал, че първо трябва да се споразумеем за какви точно резултати трябва да става дума. Поради това задавам въпроса. Вашата страна дали ще защитава бюджет с подобен модел и какъв опит имате с подобен тип бюджети? След това по какво трябва да се работи, на какво трябва да се наблегне, за да може да функционира този модел на бюджет. И след това по националните въпроси от гледна точка на министър. Смятате ли, че държавите членки, които са с федерална структура, каквато е моята страна, където имаме федерален министър, който е компетентен за неговия регион, може да работи в добро сътрудничество с останалата част на страната и дали можем да сравним този модел с модела в други страни. И когато един финансов министр предоставя гаранция, дали тази гаранция е достатъчна. И колко финансови министри в крайна сметка са необходими за гаранция – тъй като ние знаем, че някои министри поеха задължение и след това не изпълниха това задължение. Отказаха се от него. Аз си задавам въпроса дали това не е допълнителна роля, която се възлага на държавите членки и с която не се постига много. Всъщност министър подписва нещо, след това се отказва от поетото задължение. Това достатъчно ли е като гаранция? Председателката, можете ли да ни информирате какво се случва с документа на съвета? Става дума е, за това дали е, е поставен при големия куп документи, по които вече е работено или е, този документ ще бъде изпълнен с животите първа. Благодаря. Thank you, thank you. Благодаря. Благодаря и за зададените въпроси.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 мисля, че е, господин Войчеховски ми каза, че, е, задавам, че дава много общи отговори, но той е, ми зададе и много общ въпрос. Е, за общите въпроси е, се полагат общи отговори. Вие казвате какво ще се направи, за да се намалят грешките. Аз казвам, ще се положат общи усилия. Трябва да бъдат общи усилия от съвета, комисията, сметната палата и на същото основание държавите членки. Аз говоря от името на всички държави членки и смятам, че говорим в случая до голяма степен за тяхната отговорност. Те носят отговорност да подобрят методите си на работа, да подобрят това, което правят, да преценят как биха могли да се избегнат грешките, ако се използват по-качествени данни или се повиши качеството на контрола. Според някои преценки можем да снижим обема на грешките на половина, ако стане това. Значи всички имаме задължения в тази посока, също такива имат и държавите членки. Комисията може също да допринесе много, за да изпълнят тези си задължения държавите членки. Ви, господин Вон, вие запитахте за декларацията на Великобритания и е, Швеция. Три държави членки гласуваха против, включително Холандия, като те изложиха в е, специална декларация е, своите мотиви. Е, Холандия имаше два мотива. Първо, защото е председател на Европейския съюз и второ, защото тази година е твърде специфична като че ли повечето от нещата стават по желанието на Холандия. Не знам защо. И не искахме да добавяме в този списък на всичко, което става по желание на Холандия, още някоя точка. Мисля, че Великобритания и Швеция имаха свои собствени опасения и по тази причина гласуваха против. Имаше въпрос на господин Новаков. Е, за собствените ресурси, е, за частта на бюджета, свързана с постъпленията. Мисля, че това е дебат, който не търпи отлагане. Очаквам с голямо нетърпение доклада на групата на високо равнище под ръководството на господин Монти. На последното заседание на Екофин господин Монти запозна министрите с това докъде е стигнала работата на групата и поиска по-широк мандат – е, нашето мнение е, беше, че е, в пределите на неговия мандат той може да се ползва с всякаква свобода. Тъй като наистина темата е много важна. Начинът по който сега финансираме бюджета на Европейския съюз предизвиква голям стрес и много ограничения – ако погледнете сегашното ни положение, различните трудности, които са се натрупали, включително кризата с мигрантите, е, тези ограничения стават още по-осезаеми. Не съм е, сигурен, че е, решенията ще бъдат намерени лесно, но очаквам доклада на господин Монти. Уверен съм, че той ще бъде готов още тази година. Не съм сигурен точно как са планирали те дейността си, но бихме искали да получим този доклад още през настоящата година. Сега госпожа Яла Сендер попита Какви резултати имаме предвид, когато говорим за бюджет ориентиран към резултатите? Това е политически дебат и той трябва да протече преди да се подпише следващия бюджет програмата от Лисабон, на ключовите ни цели е, за економическата и социалната политика. Всичко това трябва да бъде отразено в бюджета. Е, тоест, налага се провеждането на политически разисквания. И тогава можете да разработите бюджет ориентиран към резултатите. Права сте. Попитахте какъв е опитът на Холандия. Ние се опитвахме, и аз сега вече говоря много внимателно, Опитвахме се няколко години да постигнем бюджет, ориентиран към резултатите, като задължавахме министрите в своите отраслови бюджети точно да посочват какви цели желаят да постигнат и точно с коя част от бюджета. Като ежегодно ги задължавахме и да правят отчет за това, кои цели са постигнати и как. И на няколко години всички части на бюджета, всички негови раздели трябва да бъдат оценявани от гледна точка на приноса им за постигане на зададените цели. Казвам се, още се опитваме да е, възприемем този подход, тъй като дейността ни далеч не е съвършена. Е, много е, трудно е да зададете целта правилно. Ако я зададете прекалено прецизно, инструментите ви стават ограничителни. Ако не е достатъчно прецизно зададена, тогава трудно се преценява дали сте я постигнали. Тъй, че битката продължава. Но ако искате бюджетът да е ориентиран към резултати, трябва да дефинирате, що е то резултати, инак не можете добре да разработите политиките си. Ние ще участваме в работата на експертната работна група, която се създава или ще бъде създадена и ще работи по проблематиката на бюджета, ориентиран към резултатите. Надявам се ние да допринесем за тази работа толкова активно, колкото и другите държави членки. И най-сетне вие, госпожо председател, запитахте какво правим, за да е, поддържаме е, живеца на този документ по време на нашето председателство. Ние обсъждаме на Екофин е, дизайна на бъдещия бюджет. Не съм сигурен дали средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка по време на нашето председателство не би могъл също да послужи за това да подобрим разработването на бюджета за бъдеще. По време на нашето председателство ще има конференция в Амстердам, ориентирана към анализ на средносрочния преглед и изводите от средносрочния преглед за бюджета на Европейския съюз. Всички е, заинтересовани са поканени и вие, госпожо председател, със сигурност ще получите окончателния доклад от конференцията. Слушахме много за тази конференция и всъщност такива конференции насърчават всички участници за постигане на наистина забележителни заключения по европейския бюджет и промените в него, така че аз очаквам с много голям интерес какво от всичко това остава в реалния живот. С това приключваме обсъждането по тази точка. Госпожо заместник председател, желаете ли думата? Моля. Искам само да кажа благодаря за това, че ни поканихте на тази дискусия. Наистина, на плещите на всички ни тежи дългът да се справяме по-добре. Ние в комисията ще продължим да задълбочаваме е, работата си с държавите членки, с съвета, както и с вашата комисия и с сметната палата – за да предприемем практически мерки там, където има достатъчно доказателства, че по-добро справене с задачите е възможно. Само държавите членки, комисията и другите институции съвместно могат да постигнат напредък. Това, което ще се опитаме да направим, е да оставим зад гърба си Политиката на посочване с пръст, културата на посочване с пръст. Не е необходимо да посочваме някого и да казваме ти си виновен. Всички заедно трябва да вървим напред. Трябва да бъдем почтени, ясно и точно да казваме кое дава резултат и може да бъде възпроизведено, кое не дава резултат и следва да бъде променено. Членовете на комисията многократно са говорили за задълженията на държавите членки при концепцията на споделено управление. Както се казва, можете да отведете коня до водата, но не можете да го накарате да пие. Ако няма воля да се получим от миналото и да приложим тези полки към бъдещето, трудно ще ни бъде да намалим коефициента на грешките. Затова в следващия кръг на дискусиите ще акцентираме върху това да се съсредоточаваме върху изпълнението на правилата, защото добрите резултати се постигат чрез спазване на правилата. Не става дума за това сега да заговорим за резултати и да забравим за правилата. Не, нуждаем се от правила, които са упростени и които са предмет на зачитане, които се спазват. Само така можем да постигнем резултатите, към които се стремим. Резултатите зависят от изпълнението на правилата. Е, благодаря ви, господин министр. Мисля, че ние нямаме друг избор, освен да гледаме напред към бъдещето на бюджета. И всъщност е, в Амстердам бе поставено началото на този процес е, много открито. Трябва да бъдем открити към бъдещето. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дискусията. Пожелавам ви успехи в тази комисия. Имате съюзник. Малко сме тъжни, че съветът е, винаги ни гледа като противната страна, обаче всъщност ние би трябвало да си сътрудничим, за да постигнем по-добри резултати. Още веднъж ви благодаря за това, че дойдохте, благодаря ви за дискусията и е, ви пожелавам всичко най-добро. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Ja, wir, wir machen weiter. Продължаваме с освобождаване от отговорност за 2014 година общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Мартина Длабаялва има думата. Тя е нашия докладчик. Моля. Благодаря госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, уважаеми колеги. Искам да кажа, че гласа ми е много слаб. Много трябва да говоря. Ще се опитам да успея. Доколкото знам, и чай ще бъде сервиран в залата. Може би той ще ми помогне. Искам да ви покажа PowerPoint презентация, но техниката за сега не работи. Вие имате тази презентация, така ли? Добре тогава. Втория слайд. Просто искам да обобщя работата по освобождаването от отговорност за тази година. Знаете, че от самото начало аз подчертавам, че този процес на освобождаване от отговорност трябва да представлява една обективна професионална платформа, в която да участват всички заинтересовани страни. Той трябва да е насочен към проблемите и към решенията, както и към най-добрите практики. Процедурата за освобождаване от отговорност трябва да се основава от една страна на традиционната си форма, грешки, съпоставимост, законност и така нататък. И на второ място нови елементи като тематична концентрация, подход основан на резултатите, упростяване и така нататък. Процесът трябва да се разглежда като последователен. И освобождаването от отговорност за конкретна година трябва да се разглежда като нещо, което е започнало в миналото и ще продължи в бъдеще. Това трябва да се разглежда като цикъл на, на, на научаване. Знаете, че често говорим за учене през целия живот. Не можем да се концентрираме само върху една конкретна година. Ето защо трябва да стъпим на основата на предишни препоръки по предишни процедури е, за освобождаване от отговорност. Каква е стратегията на комисията за 2014 година? Тя е много прилича на предишната концепция за освобождаване от отговорност. Тук имаме възможност да направим оценка на първата година от е, новата МФР 2014 до 2020 година. По силата на тази рамка има много нови елементи и тя ще бъде полезна за, за оценката на, на, на настоящия период като цяло. Ние се опитваме да идентифицираме точните проекти с необходимата подкрепа, опитваме се да гарантираме ефикасно и ефективно използване на средствата, без да има измами е, с съответния инструментариум и така нататък. Структурата на освобождаваната отговорност, както виждате, отговаря на нуждите и изискванията на европейския бюджет, такива каквито те са написани в регламента за МФР. И е, в рамките на 2014 година имаше доклад, е, резюме, там много ясно се, се, се представя това, е, за, за което говоря, много видимо се, се представя. Виждате на, на екрана пред вас, че от лявата страна са основните глави, от другата страна са подглавите. Това са подглави, които са в рамките на глави конкурентоспособност, природни ресурси, кохезия и така нататък. Нещо ново за процедурата на освобождаване от отговорност за 2014 година. На първо място тук има по-точно равновесие между формалните и процедурните въпроси и подхода ориентиран към резултатите. Тоест, ние искаме да се говори за подход основан на конкретни резултати. Още нещо, което искам да почета, не всяка докладвана грешка представлява измама. Някои грешки могат да бъдат просто формални такива, без да говорим за, за измама конкуренцията е, също е въпрос свързан с, с качеството. Нещо ново, нещо допълнително към новите неща, има по-широк контекст от гледна точка на времето и от гледна точка на съдържанието. Е, тук ви прекавам още веднъж да осъзнаете последователността на процеса. И накрая, економическия бюджет се прилага в една конкретна економическа действителност и в условията на конкретни економически политики. И те оказват своето въздействие. Това трябва да се вземе предвид. Економическата действителност винаги се, се променя. Още нещо, имах предвид, когато изготвях е, проекта на текст. Вече сте го чували от мен много пъти. Визията на документа, а именно, че има светлина в края на тунела, вместо да се наблегне на, на, на края на тунела. Е, за мен основната публика, основните слушатели са европейските граждани – това са хората, които имат правото да получават е, точна конструктивна информация по разбираем начин. Не се заблуждавам, че всеки европейски гражданин ще прочете този доклад, но се опитвам да го напиша така, че всеки, който е проявява интерес, да може да го разбере. В хода на процедурата трябва да има обективно ясно описание на позициите на отделните заинтересовани страни и общо представяне на решенията, на препоръките. За мен документа за освобождаването от отговорност трябва да е документ, който да бъде прочетен от обикновения европеец и когато той го прочете, той трябва да си изгради представа за това как се харчат европейските средства. Най-важната част е обобщението на освобождаването от отговорност за 2014 година. Виждате, че има много точки. На първо място принципа на добро финансово управление. Това е ключово изискване за управлението на бюджета на Съюза. На второ място оценките на въздействието трябва да се разглеждат като неразделен елемент от принципите на добро финансово управление. Стратегията за упростяване, тя е важна за доброто финансово управление и за ефикасността. Естествено, тази стратегия трябва да бъде е, последвана от е, стандарти за бюджетна дисциплина и то високи стандарти. Много говорим за практиките на съвместно управление. Тук много може да се подобри, особено що се отнася до съпоставимостта между политиките на Съюза и тези на държавите членки. На следващо място Правят се опити да се е, подкрепи защитата на финансовите интереси. Това трябва да се случи в крайна сметка. На следващото място цялостното ниво на грешките остава стабилно 4,4%, но типологията на грешките е много хетерогенна. Няма сериозни проблеми в приходната страна на бюджета. Принципа на БНД остава ключов за успеха. Адекватността на приходите обаче и достатъчността на, на приходите е, представлява е, проблем. Що се отнася до разходите за способност, растеж и работни места има по-високо ниво на грешките от средното. Макар, че точно в тези области пък има най-ясни е, знаци за това, че се следва подхода на постигането на резултати. В сферата на кохезионната политика има по-високо ниво на грешките от средното. В някои държави членки подхода на, на ориентиран към резултатите се, се подкрепя от така наречения подход на FIY. И накрая имаме нужда от по-добро управление на данните и има възможност за подобрение на управлението и на институционалната подкрепа. Ние смятаме, че трябва да се подобри ефикасността при управлението на европейските ресурси и отново казвам, трябва да има институционална подкрепа на ниво държави членки. По отношение на обещанията, нека така да ги наречем, онова, което поискахме като обещание от комисията. Виждате, те са ясни. Няма нужда да представям в дълбочина писмото на заместник-председателя на комисията, където се формализират обещанията на комисията. От една страна трябва да кажа, че много се радвам, че комисията ни изпрати това писмо преди размяната на, на, на мнение, тъй като е по-лесно да се говори, е, като имаме за основа онова, което комисията е готова да обеща. От друга страна, когато искахме конкретни ангажименти, трябва да кажа, че очаквах наистина реални ангажименти, които да се е, основават на един процес на подготовка обмислене от страна на комисията. Надявах се, освен това, че ще има ясни ангажименти, които да бъдат част още от процеса на внасяне на изменения. Знаете, че днес започваме с внасянето на изменения и изменения могат да се внасят до 4 март. Повечето от моите въпроси обаче не получиха отговор. Понякога отговора не е съвсем ясен. Трябва да кажа, че това писмо дойде твърде късно. Нямахме възможност да поговорим за писмото в рамките на групата на докладчиците в Сянка. Вчера получихме това писмо. Мисля, че трябва да можем да го обсъдим преди да имаме ясна позиция да прочетем писмото преди да имаме ясна позиция за това дали да дадем освобождаване от отговорност или не на комисията. Имам още няколко минути и искам да мина през тези ангажименти да ги представя, такива каквито те са очетани в писмото на комисията. На първо място първата част – тя е посветена на дългосрочната визия за финансовите и програмните периоди. Ние смятахме, че тук става дума за един прост въпрос. Комисията смята ли, че финансовия период и програмния период трябва да бъдат помирени по някакъв начин? Отговор е доста дълъг и не мисля, че отговаря на основния въпрос. Сигурна съм, че другите колеги ще вземат отношение тук. Втория въпрос беше посветен на по-стабилната връзка, която бързо трябва да се осъществи между програмата ЕСА 2020 и партньорските споразумения и програми. С две думи, комисията казва, че има такава връзка. За съжаление обаче Сметната палата не е на същото мнение. Тя казва, че тази връзка не е систематично налична. Ето защо искаме да станем свидетели на една по-систематична връзка. На трето място, новите цели по отношение на плановете на управление на ГД Агри. По-справедливото разпределение на средствата в рамките на ОСП, Общата селско-стопанска политика. Благодаря за този отговор. Мисля, че отговора учтиво казва едно ясно не. Ще искаме ли по-ефикасно е, разпределение на средствата за ОСП? Да, ще искаме такова. Искаме освен това да се разговаря с държавите членки, за да се види как и законодателството може да се използва по по-ефикасен начин. Въпросът за приходите Искането на парламента също е, беше много просто в това отношение. Е, искаме комисията да даде нов тласък на една инициатива, която самата комисия предложи през 2013 година с цел да се е, създаде възможност за хармонизиране на графиците за е, решаване на проблемите с е, националните дисбаланси. Тук има някои нови неща, но не говорите по същество. Въпроса за натиска върху бюджета. Парламента иска да има дългосрочен план за финансовите потоци, тъй като пак ще има проблем с неизпълнените и поети задължения. Така наречените РАЛС. Можем да попитаме сметната палата, но аз мисля, че тя така или иначе ще ни каже, че има полза от е, нещо подобно. Етичният кодекс за комисарите. Комисията любезно отхвърля това наше искане. Искам да подчертая, че този въпрос е много деликатен. И не виждам защо комисията не желае на всеки 3 или 4 години да прави ревизия на етичния кодекс. Тук ще трябва да разбера малко повече. Европейските училища. Гласа ми почти изчезна. Не е вина на комисията, че реформите в европейските училища са толкова бавни тъй като държавите членки и е, самите училища не, не виждат, е, че спешно трябва да има такава реформа. И, аз, е, реформа и аз мисля, че бюджета за тези училища трябва да бъде оставен да изчака, докато не видим реални реформи. Това е, между другото, и препоръка на Сметната палата, ако не се лъжа. Точка 6 специфичните препоръки по държави в рамките на европейския семестър, които трябва да се публикуват в доклада за годишната дейност на съответните генерални дирекции. Комисията описва какво представлява годишния доклад и казва, че ще види дали онова, което искаме, може да се осъществи. Аз обаче очаквам по-категорично обещание. Не само да се казва дали да се казва, че ще се проучи възможността за нещо подобно. Експертната група приветстваме напредъка, който комисията е направила, но все още има възможност за подобрение, особено що се отнася до прозрачността и зачитането на принципа на равновесие в тези групи. Споразумението за тютюна. Много накратко от моя страна. Преди две години парламента поиска от комисията бързо да направи оценка на споразумението с тютюневите компании. Това беше преди две години. Точка 9. Мога да си представя, че това е най- обсъжданата точка, защото толкова много неща се случват в момента в областта на убежището и миграцията. Комисията дава дълъг и интересен отговор, благодаря, но имаме нужда от а, ангажимент от страна на комисията а, и комисар Аврамополос трябва да дойде при нас в нашата комисия в рамките на освобождаването от отговорност. Най- лесно ще е така да се процедира. Няколко пъти сме искали от него да дойде. Защо да повтарям още веднъж това искане? И точка 10 Имам някои въпроси, но и други колеги ще имат въпроси в това отношение. Отбелязваме си вашата бележка относно ОЛАФ и надзорния комитет на ОЛАФ. Искам да попитам обаче, и тук ще цитирам, какъв е смисъла от искането на, на, на комисията да, да прехвърли персонал от ОЛАФ към комисията и кога ще има преразглеждане с такъв ограничен характер на проблема? Това от моя страна ценя високо, че изпратихте това писмо, госпожо заместник председател. Виждате, че то е важно за нашата размяна на мнения. Днес ще започнем внасянето на изменения до 4 март. Това е крайния срок. Надявах се, че ще има по-категорични обещания, за да ги използвам в измененията. Благодаря ви така или иначе. Надявам се, че сте разбрала всички мои коментари по всяка една точка. Благодаря и за думата. Може би ще се изкажа и по-късно. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа заместник председателя на комисията. Благодаря. Госпожо докладчик, много интересно бе да се е, види така ясно представене на концепцията на освобождаване от отговорност. Искам да направя две бележки. Едната е свързана с начина по който комисията се отнася към преобразуващият характер на процедурата за освобождаване и изцяло новия подход на Сметната палата. И второ, бих искал да се спра на въпроса за писмото. Първо, изцяло новия подход. Съгласни сме с този нов подход и го тълкуваме последния начин. Бюджетът трябва да се възприема като концепция с четири измерения. Where we how we... Къде харчим, как определяме приоритетите на бюджета, как изразходваме, до каква степен бюджетът постига резултати и доколко са спазени правилата как се извършва оценка на управлението на бюджета от наша страна, как прилагаме измерванията, които отчитат нашите резултати и начина по който изпълняваме правилата и на последно място как комуникираме, как правим това, което ние извършваме с бюджета по-разбираемо и по-достъпно как помагаме на европейските граждани да вникнат в управлението и изпълнението на бюджета. Всичко това Всичко това е свързано с въпросите, поставени във вашето писмо. Нека всъщност се спра най-напред на него. тъй като явно е на лице разминаване между вашите очаквания и начина по който ние им отговаряме. Това, което се опитваме да направим с отговорите си, е да очертаем контекста, в който сме стигнали до конкретно заключение по всеки от въпросите. И разбира се, това не отговаря на вашите очаквания. Вие очаквате и бихте желали да получите а, опростен, а, праволинеен, ясен отговор за това. Какво ще се направи? Ще направим едно, а няма да направим друго. Нашият екип, моят екип и аз ще обмислим тази ситуация, тъй като вашето разбиране се разминава от, с нашето и като че ли те не могат да се срещнат. Сега ще се опитам да отговоря по начина, по който може би вие очаквате от нас. Опростено. На първия въпрос. Как съчетаваме дългосрочната перспектива и определените политически приоритети с бързата динамика, с която се развива днешният свят. Това, което мога да кажа в отговор на този въпрос, е, че поставяме ударението върху три неща. Първо, бюджетът трябва да е подчинен на приоритети. Приоритети са посочени в Европа 2020 но след определенето на приоритетите има обстоятелства, които се променят. И в бъдеще обстоятелствата още повече ще се променят и в още по-висока степен, отколкото сега, ще ни принуждават да съобразяваме с нови приоритети. Пример. Когато разработвахме Европа 2020, нямаше дори сянка от признак за миграционната криза, която порази Европа. Но в Европа 2020 сме задали някои средно и дългосрочни цели и приоритети, които бюджетът обслужва. Нека си послужим с бюджета за 2016 като пример. Около половината от бюджета е съобразен с приоритетите растеж, заетост, конкурентоспособност. Съществува обаче и пространство, в което можем да вместим младеж за глобална Европа. Това е около 10% е, от е, бюджета и също така можем е, да преразпределим някои бюджетни пера, така че да се справим и с миграционната криза. Сега можете да видите е, защо е, се стига до обърквания. Нашите отговори са силно контекстуално обословени е, мога да кажа, че 58% е нашето съобразяване с Европа 2020. Това е значително постижение, но можете и да видите последната част от нашия отговор, за да разберете нашето виждане че това съобразяване на бюджета с приоритетите може да бъде приведено в по-голямо съответствие с промените, които внасяме в ежегодната дейност, в процеса на изработване на бюджета, в процеса на изработване на отчетите за бюджета. Смятам, че ние сме изразили ангажимент. Казали сме, променяме начина по който работим. Тоест, тук има институционна воля за внасене на промени. Но също така виждам, че за вас много по-добре би било да кажем. Стремим се към най-високата възможна степен на съобразяване с приоритетите. Ще се опитаме да приобщим да приобщим а, тези приоритети, да ги съпоставим с а, новите обстоятелства, така че институцията ни да се справи по-добре. Това е отговорът, към който вие може би се стремите. Е, съгласна съм с вашата критика, че сме били многословни в отговора си и на този въпрос, и на други въпроси. И за това вие не сте разбрали и не сте могли да разберете доколко се ангажираме категорично. Що се отнася до връзката между целите по е, Европа 2020, споразуменията за партньорство и програмите. Тук можем да изразим съгласие, както и до някъде да изразим разногласие. Смятаме, че в нашия бюджет фигурира цифрата 1% от брутния национален доход и 2% от реално похарченото. Значи, на плоскостта на връзката с Европа 2020 to the extent possible in partnership agreement. А, като че ли кучето върви след опашката. Ако държавите членки на ниво държава членка извършват програмирането контекста на това, което Европа 2020 означава за тях. Ако те са по-открити към тълкуване, до там може да се прострее и нашето съобразяване с приоритетите. Смятаме, че сме положили максимални усилия, за да извършим такова съобразяване и в е, последната част на отговора казваме – че Европейската комисия ще използва пълноценно средствата за наблюдение, за да следи това, което те правят в ежедневната си комуникация с тях. И след това преминаваме към значението на показателите за резултатите, резюметата на годишните доклади е, за изпълнение на целите, отчетите за изпълнение и прочие имаме а, доста ограничения. Нека бъда съвсем конкретна. Комисията в преговорите за многогодишната финансова рамка направи а, преговори за твърди тавани, които да позволят преразпределение. Нашето предложение не бе взето предвид. Така че в параметрите на това, което бе съгласувано и което бе прието, от хората, които ни дават разрешение, ние се опитваме да използваме наличните средства за справедливо разпределение. И както виждате, в последния параграф казваме, че искаме максимално да решим възможността си за такова разпределение и преразпределение. Сега, за постъпленията въпросът е технически, няма да навлизам в него. Ще кажа само, че работим съвместно с Евростат и правим възможното при тази институционна обстановка. Съгласни сме е, с вашата констатация, че има какво да се подобри. Правим всичко, на което сме способни. Между другото, работим с настоящото председателство, ще работим и с бъдещото председателство в тази посока. Смятаме, че сигурно има и по-добър начин да изразим този ангажимент. Що се отнася до натиска върху бюджета, направили сме прогноза, имаме абсолютно категоричен ангажимент. Ще бъда директна. Това съответства и на дискусия, която вече е, сме водили и някои от присъстващите тук е, евродепутати участваха. Е, брутално казано, ако разчитате на данни, които са несъстоятелни, формулирате резултат, който е несъстоятелен. И този е, резултат е, се опровергава от действителността. Така че нашите усилия тук не трябва да е, бъдат е, само свързани с методиката. Ваша, вашите колеги в Комисията по бюджета Е, се съгласиха да ни дадат една червена точка за усилието, което полагаме. In... Нека сега бъда малко по-конкретна. Опитали сме се да изходим от е, неразплатените задължения, като предвидим мерки за намаляването им до 17 милиарда. Държавите членки ни дадоха своите прогнози за това колко ще освоят от новия програмен период. Непрекъснато и неколкократно сме проверявали тези прогнози. Е, държавите членки са потвърждавали, че ще изразходват тези средства и изведнъж идва е, краят на годината и е, постижението е 9 милиарда. Значи разликата между прогнозите и реалистичния резултат е много голяма. Искам съвсем ясно да кажа. В този отговор казваме, че ще представим прогноза за плащанията, ще предложим корекции. Не зная колко по-ясно можем да поемем ангажимент. Разбира се, правя оговорката, че докато получаваме свръхоптимистична информация за прогнозното освояване, е, ще се разочароваме накрая и ще се принуждаваме да коригираме. Длъжна съм да го кажа, но а, е, вземам предвид е, това, което казвате за етичния кодекс. Ще го обсъдим. Аз имам твърдо виждане. Във връзка с етичните стандарти ние в комисията сме задължени да даваме пример – на етично поведение в момента. Комисията е на мнение, че е, първо трябва е, да подходим предпазливо, да работим с това, с което разполагаме и след това да променяме каквото и да било. Има риск, когато започнете да променяте стандартите непрекъснато. Защото е, когато стандартът се променя, не можете нищо да измерите съобразно него. Мога да ви кажа, че ще продължим да се стремим към а, е, усъвършенстване за европейските училища. Вслушвам се в думите ви не бих желала да пристъпвам незабавно към отговорите, да кажа веднага да, ще спрем плащанията. Мога да кажа, че ние сме заявили очевидното. Комисията има своята отговорност, но училищата са до някъде независими. Те разполагат със своя собствена автономия. По отношение на препоръките за отделните страни – в известен смисъл тук казваме какво не можем да направим. Вие сте права в искането си да казваме какво можем да направим. В момента обсъждаме с колегите от ЕКФИН за това как препоръките да бъдат съобразени с европейското 6-месечие. Все още нямаме точен отговор на този въпрос. И за това казваме, въпреки всичко ще продължим анализа и ще ви предложим отговор допълнително, тъй като сега не разполагаме с такъв. Бихме могли да бъдем и още по изрични в това, което казваме, но такова е положението за сега. Що се отнася до експертните групи, е, критериите за подбор, е, за резултатите и за прозрачността продължаваме да ги усъвършенстваме. Що се отнася до споразумението за тютюна, от неизвестно време това, което е, подготвихме, преди две години си спомням, че говорихме. Оценката от не повече време, отколкото това, което обещахме. 8 или 9 седмици повече. Мисля, че утре ще бъдете в състояние да намерите информацията в интернет. Ще бъда в парламента и в четвъртък по този въпрос и бих искала да знаете, че разполагате с информацията предварително. За Обежището и миграцията, ето какво стана. Всъщност тук не разбрахме какво ни питате. Затова е, казахме всичко, което можехме да кажем по темата. Всъщност е, е това, за което питате, изисква тук да дойде комисарят Аврамополос. Вашият въпрос е много ясен и е, ние ще го обсъдим, като господин Аврамополос ще дойде на посещение в комисията. Сега, ако правилно съм разбрала въпроса, що се отнася до надзорния комитет, длъжни сме да укрепим неговата безпристрастност. Имаме проект на регламента. Е, с който Олаф ще бъде преместен е, на неутрално място в комисията. Подчертавам думата неутрално. Гледам с упование към председателя. Надявам се, че сме разбрали правилно вашите очаквания и сме откликнали правилно на тях. И накрая, съгласна съм е, с това, което казвате. Следва да се научим да пишем ясно. Двината поемам за това. Ще се постараем в бъдеще да е по-добре. Мартина, благодаря. Имаме нужда от няколко коментара от Сметната палата по онези въпроси, където има различно становище на палатата и на комисията. Може би по-късно ще коментирате, господа представители на палатата. Благодаря на вас, госпожо заместник председател, за всички коментари. Понякога имаме нужда от повече пояснение. Имам тук някои бележки, места където не съм съвсем съгласна с вас. Например, показателите за резултати в рамките на Генерална дирекция околна среда. Мисля, че комисията трябва да работи повече в държавите членки. Всъщност държавите членки на тяхно ниво трябва да се реши проблема по отношение на европейския семестър и конкретните препоръки по държави. Мисля, че не е толкова трудно те да се включат в доклада за годишната дейност. Вие може да смятате нещо различно, естествено. Мога да разговарям с вас и е, в други заседания, на други места, няма проблем. Госпожа Георгиева, само да, да добавя нещо. И аз е, искам да се извиня. Исках да ви изпратим писмото преди днешното заседание. В крайна сметка това не беше правилното решение, това изпращане, което се случи, защото нямаме рамката за дебат сега. За да има информация за всички, нека да кажа, че нашите отговори се правят като събираме много информация от нашите генерални дирекции и в крайна сметка се опитваме да внесем някаква логика в тази информация. Тъй като от много различни места идва информацията, не е толкова лесно тя да се компилира Искам да кажа обаче, че съм благодарна за това, че успяхме да поговорим открито, защото така по-лесно разбираме каква е общата ни цел. Председателката, можем ли да спрем с диалога сега, казва госпожа Гресле. Мартина, ще имаш възможност за много въпроси. Колегата Целер има думата. Благодаря, госпожо председател. И благодаря най-сърдечно на нашия докладчик за положените усилия и вложения труд за изготвяне на този доклад. Аз мисля, че този доклад идва в един много важен момент. Позволете ми един коментар по това, което беше казано в началото на заседанието, позицията на съвета във връзка с освобождаването от отговорност. Съвсем не е случайно, че три държави взеха отделно думата там и всички три са част от нациите донори, които в момента имат собствени трудности и са поставени под натиска на собствените си парламенти. Защо се предоставят толкова средства на Европейския съюз е въпроса, какво се прави с тях. И аз е, мисля, че е, би трябвало да се поинтересуваме не само за тези три държави, но и за другите държави, какво точно се прави с европейските средства, защото цялата дискусия, такава каквато я водим, показва, че ние се движим като че ли е, в собствените си граници, не виждаме по-далеч от собствената си камбанария. Трябва да се включат и други заинтересовани страни, те обаче не са на наше разположение. Така че позволете ми една наша поговорка да цитирам. Винаги се виждаме два пъти в живота. Така е, се почувствах и аз, кога, що се отнася до европейските структурни фондове. Дълго време работих в е, един изпълнителен орган и при нас в Берлин с благодарност е, използвахме възможностите, които предлагат европейските структурни фондове. Защо? Защото при освояването на европейските средства ние останахме чисто на изпълнително равнище. Нямах нито парламент, нито контролен орган а, е, на парламентарно или местно равнище, който да ми се меси при е, кандидатстване за средствата и след това при тяхното освояване. Водих дискусии с политици и с служители от изпълнителната власт и се разбирахме чудесно и ако нямах нужните специалисти на разположение, нямаше и да мога да освоя тези средства. По друг начин обаче стоят нещата с редовния бюджет. Тук парламентът има думата и всъщност парламентът се интересува дали са взети средствата, дали е изпълнен проекта, дали са освоени тези средства, като изобщо не се проявява интерес към нещо друго. Ние тук и сега естествено влизам в дискусия в Европейския парламент, обсъждаме не само дали са били освоени средствата, но и по какъв начин. Дали това е направено целенасочено, съобразно действащите разпоредби и така нататък. И тук трябва да установя, че моите възможности за упражняване на внима... влияние тук са относително по-малки в сравнение с тези на национален депутат аз е, всъщност трябва да разчитам на сътрудничеството на Сметната палата. Благодаря много за него. Те дават една една много широка картина на начина по който се освояват бюджетните средства, но именно аудиторите показват през последните години една картина, която като цяло показва как вървят нещата – и то по добър начин, обаче много се отдалечава от това, което ние всъщност искаме, а именно е, да се намали процента на грешките. Това не стана, точно обратното, дори грешките се увеличават, а при изразходването на средствата не винаги има достатъчна прозрачност и е, всъщност не се знае дали е, се преследват е, договорените с държавите членки цели, дали се изпълняват тези цели и това като че ли не се вижда много добре. Поради което смятам, че е, ние сега сме в много решаваща позиция. През 2014 година имаме преход от един финансов период към друг, от една комисия, към друга, от един парламент към друг, от една многогодишна финансова рамка към друга. Тоест става дума не само за прехода в истинския смисъл за добро начало. И аз мисля, че от качеството на нашето предложение за освобождаване от отговорност ще зависи как това ново начало ще се формулира, как ще се оформи и дали всъщност ние е, ще участваме в е, изпълнението на бюджета ще трябва да се споразумеем да вървим в една посока и това, което е посочено в оперативната програма и в партньорското споразумение е, и всички стратегии е, да бъде изпълнено, защото 80% от е, бюджета, когато бъде прият, е извън нашите правомощия при изпълнението и това ни затруднява живота. Ние нямаме възможност за директно влияние. Колегите от специализираните ресорните комисии, разбира се, са приканени към това обаче е, установяваме, че много често професионалните интереси се изместват дори от лобистки интереси. Това, което обаче за нас е важно е отново в нашата комисия по бюджетен контрол е да се спазва дистанция да се запази дистанцията, когато става дума за а, истинското изпълнение, така че ние с чиста съвест да можем да кажем на европейския данакоплатец средствата, които Европейският съюз предоставя, се а, освояват по начин, а, който дава възможност за реализиране на прочутата европейска добавена стойност, така че а, данъкоплатеца да е сигурен, че бюджетът е в добри ръце. 2014 година и е, освобождаването от отговорност. Е, всъщност е, това означава ние да изпълним задачите, които описах и всъщност една от тези задачи е да посочим добри примери, там където нещата вървят добре, обаче от друга страна ние трябва да посочим и грешките, трябва да настояваме за спешни подобрения и това може да се направи е, само когато нещата се назоват с истинските им имена, с надеждата нещо да се промени, защото иначе мисля, а това каза и госпожа комисаря, ако ние не покажем ясно на европейските граждани, че европейския бюджет – изпълнява това, което изискват те, а именно общи европейски проекти в тяхна полза, тогава те няма да имат доверие в Европейския съюз. И мисля, че това е най-важната задача, която стои пред нас. Колегата Пирински е следващият оратор, моля. Благодаря, госпожо председател. Аз съм убеден, че трябва да признаем, че доклада на госпожа Длабайова е добър. В него се полагат много усилия да се гарантира последователност спрямо подходите до сега. В същото време се отчита факта, че основната цел на освобождаването отговорност е да, да се види дали се постигат резултатите пред бюджета. Три е, коментара. На първо място във връзка с онова, което току-що каза господин Целер. Специфичният характер на 2014 година. Това е година граница между стар и нов програмен период – това означава, че се прилагат различни рамкови режими за различните разходи в този период. И тук имаме е, ясен пример за това, което изтъкна и госпожа Георгиева. Във връзка с позицията на, на съвета трябва да има осъзнаване разбиране, че когато говорим за нива на грешките, за, за нарушения, е, това идва от някъде. Трябва да, да, се, да се осъзнае, че е, някой е виновен. Е, съвета много отлагаше, до последно отлагаше работата по рамката през 2013 година. След това имаше много допълнително вторично законодателство и бенефициентите бяха в много тежко положение. Така че това трябва да се вземе предвид и мисля, че в доклада на госпожа Длабайова в прембюрната му част има позоваване на това, което казвам. Мисля, че трябва да се включи още нещо допълнително за конкретния характер на 2014 година, но идеята трябва да е, че това е една от пуките, които трябва да извлечем и трябва да положим всички усилия да избегнем повтарянето на, на нещо подобно. И освен това трябва да поискаме от съвета да не бъде чак толкова неутрален и да осъзнае, че има отговорности. Втория ми коментар е свързан с това, което каза госпожа Георгиева – как оценяваме какви са правилата и какви са резултатите? И какви са правилата за, за, за резултатите? В доклада много се залага на целите за Европа 2020 година. Много се говори за европейския семестър, за препоръките по държави. Тук мисля, че не трябва да изпускаме от поглед конкретните цели и отраслови политики, които са в сърцевината на структурните инвестиционните фондове. Господин Целер каза, че трябва да се дадат конкретни примери и за изпълнението на резултатите, което пък показва ефикасността и от друга страна за недостатъците и за това как да се справим с недостатъците. И третия ми коментар е свързан с оценката на въздействието. Искам да се възползвам от присъствието на госпожа Георгиева и да и разкажа за дебата, който говорихме, по който говорихме тази сутрин, за така наречените ИНД. Става дума за една много малка сума, 860 милиона. В контекста на дебата стана ясно, че данакоплаците са много чувствителни относно това как се изпълнява бюджета. И чувствителността не е необходимо, не е, не е задължително право пропорционална на, на милиардите или колко милиарда са, са изразходени. Има притеснителни открития на Сметната палата за груба небрежност при изразходването на тези средства. Затова комисията трябва активно да работи за оценка на риска още в периода на мониторинг. Е, и съответно ще има основателни критики за това, че има пренебрегване на тази задача. Тази сутрин в разговора колегите казаха, че а, имат а, ограничен брой ресурси, бюджетни, човешки, става дума за големи суми. Ами трябва да се каже на държавите членки, че ако искат да имат добра оценка на риска, трябва да харчат парите а, по приоритети. Не забравяйте, че става дума за освобождаване от отговорност е, и в рамките на този процес всички трябва да поемат своята отговорност, да я осъзнаят. Аз мисля, че в е, фазата на внасяне на изменения ще е, дадем своята данна, като си има предвид какви са и данните от доклада и какви са препоръките. Благодаря. Колеги Стас, пита. Колегата Стас. Ehm, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Мартина за работата, която е извършила. Благодаря също на госпожа комисаря и е, на нейните сътрудници за отговорите в обем 18 страници. Искам да направя някои коментари във връзка с е, проекта и след това да задам някои въпроси на госпожа комисаря Кристалина Георгиева. Аз мисля, че нещата вървят в правилна посока. Смятам, че има добър баланс между редовността на бюджета и е, изпълнението. Докладът е много подробен и е, ми се струва, че е твърде неутрален. Това го казах още при срещата на докладчиците в Сянка, че може би трябва да се опитаме да внесем някои изменения, така че нещата да добият малко политически измерения. Това според мен е необходимо. Освен това, когато докладът не е достатъчно политически, не се слага пръст в раната. Аз ви казах за моята политическа група. Още от първата среща ние поставяме акцента върху това да се посочи по-ясно къде държавите членки допускат грешки, и те трябва да бъдат посочени е, по именно така наречения нейминг and шейминг. А точно това липсва за наше голямо съжаление. Ние ще отразим този коментар в предложенията за изменения. От друга страна се радвам, че по време на подготовката бяха включени някои нови точки, например корупция, измама и цялата дискусия за контрабандата на тютюневи изделия, също така конфликта в ОЛАФ, ролята на надзорния комитет в тази връзка. Смятам, че всичко това върви в правилната посока, т.е. това са правилни стъпки. Ние ще работим съвместно е, по измененията и ще се опитам да внеса нашето желание за по-ясни формулировки. Сега към госпожа комисаря благодаря ви за предоставените отговори. Естествено, винаги е сложно да се отговаря на толкова различни въпроси и те да бъдат обобщени. Е, вие казахте как функционира цялата тази система. Има обаче някои отговори, които са твърде общи. Вие казахте това. Е, понякога въпросите може би не бяха достатъчно специфични, поради което мисля, че трябва да задам някои допълнителни въпроси. Първо, по изпълнението. Знаем, че има средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка. Това се прави към края на годината. Обаче Абстрахирайки се от този преглед, може би ще трябва да имаме един преработен вариант, един преглед, за да внесем съвсем конкретни предложения и да създадем баланс между целите на а, многодишната финансова рамка, многодишния бюджет и целите на Европа 2020 така че при е, средносрочният преглед да можем да дадем по-добра насоченост на нещата, да може комисията да направи е, предложения пред е, законодателните органи, така че нещата да бъдат насочени повече към резултатността. Може би имате такива идеи, но това е невъзможно в момента. Що се отнася до експертните групи и етичния кодекс, смятам, че комисията остава при общите формулировки. Аз лично смятам, че тук е, нещата трябва да бъдат формулирани по-конкретно. Наистина аз не съм доволен от отговорите, които посочвате. Е, при експертните групи казвате да, подготвят се нещата, обаче няма график. Имате ли представа за графика, за предложенията, които посочвате и които искате да приключите споразумението за тютюневите изделия, например, и оценка на споразумението с Филип Морис. Тук имахме разискване в пленарна зала в четвъртък сутринта. Вие казвате, че утре ще се извърши такава оценка. Имаме ли достатъчно време, защото ако ако за четвъртък сме планирали това разискване, то тогава може би е необходимо предварително съгласуване, за да могат онези, които искат да зададат въпроси, да видят тази оценка на комисията е, и да се подготвят по този начин по-добре за разискванията в четвърта. Госпожа комисар, аз искам директно да ви попитам. Има контакти с е, заинтересованите лица при споразумението за тютюневите изделия и аз е, имам чувството, че комисията е, е взела други решения. И се е, посочва, че всичко това ще мине независимо от оценката. Просто била е взето принципно решение това да стане така. Да, вие можете да ми кажете, не е имало формални преговори и така нататък, но има разлика между това, което се прави публично и което се прави неформално. Там, където трябва да се открие политическата воля на комисарите. Аз бих искал да науча доколко комисар Андро Кайтис ще бъде включен, защото при споразумението за тютюневите изделия става дума за народното здраве и специализираният комисар също би трябвало трябвало да участва тук. Как изглеждат нещата при тази оценка? Благодаря ви. Колегата Яла Сандър. Благодаря, госпожо председател. В началото бих желала да благодаря на докладчика госпожа Длабайова за сериозния труд, който полага през последните месеци. Искам също да й благодаря за това, че бе така открита към дискусиите с докладчиците в сянка от различните политически групи. Бих желала да благодаря и на госпожа комисаря. Ние от известно време чакаме тези отговори и е добре да, най-сетне да разполагаме с тях черно на бяло. За разлика от други оратори тук, бих казала, че това, с което се занимава госпожа Длабайова, е до някъде педагогическо начинание. Участвам в подобни дискусии от 2004 година. И всъщност методът на докладчика е до някъде дидактически. През последните няколко години не успяхме да променим нищо във връзка с освояването на средствата. И тук може би трябва да се занимаем с тази тема на по-скоро политическо ниво. Госпожа заместник председателят на комисията знае добре това. Трябва просто да настъпим в тази сфера – има области, в които не сме се заемали с, дейн... с никаква дейност сериозно. Би трябвало да се занимаем с темата, да се занимаем с механизмите, с стратегиите, които водят до тези грешки. Не винаги има воля за измама. Не винаги хората са непочтени, както нерядко казваме в тази комисия. А често пъти проблемите проистичат от координацията или нейната липса, от това как се изпълняват изискванията на различните административни нива нагоре, надолу, когато се извършва одитът. И след като цялата тази дейност е разпространена върху период от 7 години, има обективни предпоставки за грешки. Не, че хората винаги действат недобросъвестно. За мен това е верният подход и за това според ще направя всичко, което е по силите ми да помогна за балансиране на доклада. Трябва да опрем до механизмите, които генерират грешките, а не да обвиняваме за всичко хората. Сега по отношение на резултатите изразявам съжаление за това, че при освобождаването от отговорност за 2014 година констатираме нещо като сливане, обединяване на прякото и косвеното управление. Просто трябва да видим какво е станало. А това, което е станало, е, че е, един важен стълб, научно-изследователската и развойна дейност, се нуждае от по-задълбочен анализ. Там е, коефициентът на грешките расте. Някои колеги се опитаха, може би, да омалуважат е, значението на някои методи на изпълнение на бюджета. Преди няколко дни аз и господин Маринеско говорихме с отделни бенефициери и някои от тези проблеми се проявиха в разговора. Следователно, нуждаем се от задълбочен анализ. Защо при научно-изследователската дейност коефициентът на грешките расте? Сега по отношение на прегледа, благодаря за коментара. Не мисля, че тук има някакви изненади трябва да се занимаем с ставките на ДДС. В моята страна положението е доста тежко. Стои и въпросът за измамата и данъчното укривателство. Тъй като това са проблеми, които се отразяват върху бюджетите на държавите членки, в светлината на освояването на средства. Значи проблемът с освояването стои и в много държави членки, включително и в моята страна съществува, колкото изненадващо да звучи това. И това има връзка с разликата между прогнозните данни и реалните данни в края на анализа. Трябва да бъдем максимално неутрални, като се стремим да намерим най-добрия начин за решаване на проблема. Госпожа Гресле, аз също се записвам за изказване. Мартина. Не е лесно да се напише такъв доклад за освобождаването от отговорност. Благодаря ви сърдечно. Всеки, който пише доклада за освобождаването от отговорност, се опитва да е, преоткрие топлата вода. Тя обаче е открита отдавна. И искам също да направя връзка тук с резервите, които изразих е, миналата година. Да се посочват поименно държавите членки е важно. Е, да, управителните органи, разплащателните агенции и тяхното участие в процесите трябва да бъде осветлено. Аз много си мислих и за Олаф. Според мен Важно ще бъде да си създадем правилна представа за този проблем. И мисля, че е добре да разискваме това с заместник председателя. На 10 февруари Олаф излезе с една публикация, Съгласно която част от Олаф е, от техните служители ще бъдат преместени в Люксембург. Става дума за 118 е, места и е, всъщност е, цялото разследващо звено ще трябва да отиде и всъщност е, как разбираме всичко това, това е разбиване на тази служба. Това четем, още не е прият регламента за ЕПО и ние не знаем къде е всичко това. Си задавам въпроса защо изобщо става дума за Люксембург. Аз мисля, че председателят на комисията се е зарадвал, а ние знаем, че има много опити, при които Люксембург се опитва да получи определена бройка. Вие познавате познавате този дебат по-добре от нас. Означава ли това, че следва да се зададе въпроса защо това се прави в този момент и означава ли, е, че всичко се отлага и ако да, до кога, защо сега и какви, това, какви са последиците за Олаф, защото всъщност това означава тази служба, е, която сега се разпада, има много лоши новини, всички искат да напускат, знаят, има служители, които живеят в Брюксел, имат е, тук жилища и нямат никакво желание да ходят в Брюксел. Люксембург. Ако можете да кажете нещо по този въпрос, ще ни помогне. Имам един въпрос към представителя на Сметната палата, календара, графика за освобождаване от отговорност. И би било добре да чуем нещо в тази връзка, защото трябва да направим ревизия на финансовия регламент и затова искам да знам какъв е календар. Госпожо заместник председател на комисията, моля. Uh, много благодаря на всички уважаеми депутати, които се изказаха. Бих желала всеки път, когато разговаряме, да имаме предвид че основната ни цел е да подобрим нещата. Няколко думи за, за коментара за така наречените инвестиции с непродуктивен характер. Много често в очите на гражданите не се набива размера на лошото управление, количественото измерение – а факта, че, че има нередност. И в нашия доклад ще видите какво означава всичко това за оценката на риска и какви са нашите действия за превенция в това отношение. Беше казано, че структурните фондове са голяма част от нашия бюджет нивата на грешките остават много високи. Това беше първия коментар, който е, чухме днес. Както преди, по време на предишни периоди и сега продължаваме да мислим какви са причините за толкова високите грешки, които остават едни и същи и приноса на сметната палата е много ценен в това отношение. Как да създадем стимули за, за действие? От дълго време говорим по този въпрос. Беше казано да се посочи с пръст кой какво прави, кой е виновника. Правим това от известно време насам. Статистиката показва, че всички държави членки се справят добре по някои параграфи и зле по други параграфи. Ако погледнете таблицата на Сметната палата, в това отношение, ще видите, че картината е много разнообразна. Винаги съм казвала и ще повторя, че понякога, когато залагате твърде много на соченето с пръст, хората започват да се крият и не проявяват такава честност. Затова трябва да видим как да ги насърчим да намират грешките по-рано, да действат и да ги елиминират по-рано. Можем да погледнем какви са и кои са рецидивистите и да видим какво може да се направи. Темата никак не е лека. Това го знаем и се създава враждебност когато се говори по този въпрос. По отношение на средносрочния преглед, естествено ще се опитаме да използваме средносрочния преглед. Бюджетните ресурси трябва да бъдат разпределени по приоритети, уместно. Трябва да се види съответно доколко те съответстват на първоначалната цел, има ли нужда от реприоритизация, как може да се направи тази реприоритизация? Каква ще е цената на нещо подобно? Това ще стане преди да вземем решение за, за приоритетите за 2020 година и ще видим, а, освен това, кои са нерешените въпроси. Можем да действаме категорично само ако имаме подкрепа от страната на всички. Ето защо ще е много важно за всички нас в средносрочния преглед – да разговаряме открито и да видим какво можем да направим, за да използваме ресурсите по-ефикасно. Когато имаш ограничен бюджет, всяка стотинка е от значение. Това е послание, което го отправям от дълго време насам към колегите в комисията. Когато средата се променя толкова бързо, не можем да твърдим, че всичко, което е било приоритет в хода на преговорите, остава приоритет и към днешния ден, към днешна дата. Знаете обаче, че е лесно да се определят нови приоритети, много е трудно да се отстраняват стари приоритети. Така че ще работим като се стремим да намерим точното равновесие между постигането на напредък, без обаче да създаваме условията за кървава битка и без да се стига до там, че в крайна сметка да, да не получим одобрение и да оставим парламента и държавите членки в по-тежко положение от онова, което е било в началото. Записвам се това, което казахте за етичния кодекс. Ще обсъдим този въпрос допълнително. Знаете, че доверието се печели тогава, когато се изпълняват ангажиментите, извличат се полуки, и ето защо има и известна неохота, когато се, се променят правилата на играта и се вдига летвата. Но както вече казах, ние трябва да бъдем модел за поведение, така че ще, ще се върнем към този въпрос допълнително. По, по групата за конкретни действия, отбелязвам си онова, което казахте, ще обсъдим въпроса с колегите и ще Имаме последващи действия, ще има и втора част на, на писмото, както правим винаги в рамките на освобождаването от отговорност. По отношение на споразумението за тютюна, току-що приключихме оценката. В петък комисията приключи работата по тази оценка. Тя е много важна за нас. Знаете, че и преди съм казвала, че трябва да има а, участие на всички заинтересовани страни. Искаме да стане така, че с натискането на един бутон е, информацията да, да е предоставена. Да се надяваме, че това ще бъде още утре. Нямахме решение, тъй като нямахме оценка. Сега имаме оценка и на тази основа трябва да вземем решение. Както знаете, ние работим с всички заинтересовани страни. Разгледахме всички аспекти, е, целият спектър от, от интереси. Основната цел е всъщност е, спазването и опазването на, на финансовите интереси на Съюза. Искаме да вземем решение много бързо бих прогнозирала, че това решение ще бъде взето в кратки срокове, защото сега има оценки. Всички гледни точки и позиции са ясни. На тази основа трябва да се вземе решение. Но всички и особено моите колеги от комисията трябва да имат възможност да се запознаят с въпроса, с същината на проблема и ще говорим още веднъж по този проблем. Съгласни сме, че е много важно да се направи разлика между измами и грешки. Не всеки път, когато има грешка, има измама. Когато е, имаме измама, обаче това е грешка от най-лошо качество, защото така се подкопава доверието на хората в нашия бюджет. търсим категории с по-голяма вероятност. Какво имам предвид? Какво а, предизвиква, кои са обстоятелствата, които предизвикват а, измамите? Господин Пирински каза, че започнахме новата МФР по-късно. Вече виждаме въздействието на всичко това. Тази а, година се оказа, че прогнозите за освояване са свърхоптимистични. оптимистични така че трябва да се ангажираме и да гарантираме, че програмите се изпълняват своевременно. Защото иначе в края на периода ще имаме точно същия проблем с неизпълнените поети задължения. Сметките, знаете, се натрупваха и средствата не бяха достатъчно. По въпроса за Олаф и Люксембург, знаем какви са вашите резерви разговора по проблема трябва да продължи и трябва да се предприемат колкото се може повече действия. Олаф и Люксембург. Положението е пределно ясно. Разговаряхме с Люксембург по въпроса за преместването на, на, на персонала от една сграда за която се счита, че е сграда с азбест. Тоест, сграда, която е безопасна, но не и а, чиста от азбест. Разговаряхме с Люксембург. техният принос беше, беше доста щедър и ние преразгледахме а, нашата позиция относно преместването в Люксембург. Идентифицирахме отделни области и отделни хора, които могат функционално да бъдат преместени в Люксембург. Има и една област, една част от персонала, хора, които могат да бъдат преместени в Люксембург но това в случай, че се вземе решение от съответния европейски орган, че седалището на Олаф е в Люксембург. Тук говоря за, за хипотези, защото няма а, конкретни решения за това къде ще бъде Европейската прокуратура. Ако се вземе решение седалището на Европейската прокуратура да е в а, Люксембург, а, то тогава трябва да се уточнявате първа какво ще бъде взаимодействието между тази нова прокуратура, нова служба и ОЛАФ. Някои от вас следят процеса и знаят, че първоначалното предложение на комисията много се промени. Ето защо онова, което предполагахме в началото, относно взаимовръзката между ОЛАФ и Европейската прокуратура, тези предположения вече не са валедни. И ето защо предложението за хипотетично преместване на хора в Люксембург а, си е наистина чисто хипотетично а, предложение. Тоест, трябва първо да се види дали Европейската прокуратура ще бъде базирана в Люксембург официално и след това да се види дали има възможност персонал да бъде прехвърлен в Люксембург. Това трябва да стане в един времеви хоризонт до 2022 година. Малко се очудихме защо тази информация се появи в интранета на Олаф, защото ние говорихме отново, казвам, за чисти хипотези и за времеви хоризонт до 2022 година. Между другото, допитали сме се до Олаф. Когато разговаряхме с Люксембург, е, те знаеха, че трябва да се намерят е, съответните работни места. Имаше заключение на съвета в миналото, по силата на което Люксембург ще бъде седалището на Европейската прокуратура, но това решение не беше потвърдено. Така че имате право да, да, да, да проявявате е, да имате тревоги тук. Искам да ви обещая, че веднага след като разберем къде ще е седалището на Европейската прокуратура и как ще изглежда тя, е, ще започнем да решаваме какво ще стане и с Олаф. Но, но Олаф няма нужда да се притеснява поне по-настоящем. Искам да се присъединя към онези, които благодариха на докладчика за доклада, между другото. И аз благодаря. Благодаря. Извинете, че още веднъж се връщам към случая с Олаф. Правя го, защото в новото предложение на Олаф, и това е абсолютно правилно, което вие посочихте, че предложението на ЕПО на комисията е изменено много силно. В новото предложение на, за ЕПО на съвета Олаф изобщо не фигурира там. Въобще не се знае е, дали Олаф изобщо е част от всичко това. Съветът още не е взел отношение и затова очакваме с интерес е, това. Но факта, че генералният директор на Олаф, аз съм съгласна, да, понякога е много трудно да се е, разкодират е, действията на генералния директор. Обаче, ако на 10 февруари е, научаваме, че 118 служители ще бъдат преместени в Люксембург, аз разбирам нещата така, че всъщност от 2018 година, това е датата, която се посочва, това ще стане. Наистина това, което вие казвате, не се вписва в е, останалите факти. Ако е, няма координация на фактите, нещо е, като че ли не е вярно. Бихте ли казали още веднъж всъщност това разбиване на Олаф лие Ще има ли транспар? Е, всъщност, е, ако изобщо има интеграция е, при дефинирано седалище на Европейската прокуратура, където идеята там да бъде и ОЛАФ, след като се определи седалището на Европейската прокуратура. Искам да кажа, че имахме среща с менеджмента на ОЛАФ и пояснихме как стоят нещата. Не знам дали менеджмент е предал тази информация на персонала. Ако не са го направили, ще ги приканем да го направят. И така стигам до втория ми коментар. Няма още взето решение относно формата на Европейската прокуратура. Има обаче дефиниции и известни определения за това как може да изглежда тази Европейска прокуратура. Възоснова на тази много различна дефиниция, ние в момента разглеждаме какви могат да бъдат последиците за ОЛАФ. Защото едно е да имаме първоначално предложение на комисията, което да се приеме с малки изменения. В този случай щяхме да имаме и е, голям е, разследващ капацитет, прехвърлен към Европейската прокуратура. И всъщност е, количествено това са постовете, които се споменават в изявлението на Олаф. Това щеше да бъде действителност, ако имаше предложение. Сега обаче няма такова предложение. Така че няма как да знаем какво ще бъде въздействието върху Олаф. Може и даже със сигурност ще бъде много, много по-малко въздействието. Ще има някакво въздействие. Не можем да оставим Европейската прокуратура и Олаф без всякакви връзки помежду им, но въздействието ще бъде много по-малко. И даже се изненадах, когато видях и чух това изявление, защото то е хипотетично. То се основава на презумпцията, че Люксембург може и подчертавам дебело може да бъде седалището на Олаф, казва, казва оратора. И се извинява седалището на Европейската прокуратура. И в такъв случай може да има трансфер на позиции, но това няма да бъде през 2018 година. Това не е на дневен ред. Всъщност сега в тази минута не знам къде ще бъде седалището на Европейската прокуратура. Може да е в Люксембург, може да е в Хага, Хага също проявява интерес, може да е Брюксел. Така че не може да се обсъжда този въпрос. Както вече казах, много се изненадахме, че въобще се повдига той. Ще се погрижа да има яснота. Нашия персонал има нужда от това да е спокоен. Auch klar ist, wenn, na, wenn 118 Stellen des Olaf in Zeit nach Luxemburg. Естествено, ако Олаф се премести в Люксембург, то това ще е свързано с седалището на Европейската прокуратура. Това е ясно. Следващият оратор. Отново казвам, не знаем къде ще бъде седалището. Когато разговаряхме с Люксембург, информацията беше следната. Съвета е взел предварително решение за седалището на прокуратурата и това е Люксембург. И в нашите текстове в хода на преговорите казахме, че става дума за една хипотеза – ако решението се вземе и ако формата на Европейската прокуратура същността и остане същата, тогава може да се вземе решение, може да се прехвърли персонал в Люксембург. Ако това не се случи, ясно е, че въпросът няма да се обсъжда повече. Категорично искам да подчертая. На този етап няма никакво решение за преместване на Олаф където и да било. Е, просто да не се е, създават факти е, през задната врата. Това е. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че в Сметната палата много ни окоръжава фактът, че Комисията по бюджетен контрол прие положително нашия ежегоден доклад и неговите послания и препоръки. Ще продължим да такъв ежегоден доклад и ще се стремим да развиваме този инструмент, за да бъде той още по-полезен на органите за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Що се отнася до резултатите, изпълнението Искам да призова комисията, т.е. да потвърдя призива ни е, към комисията е, да е, предприеме конкретни мерки, ориентирани към резултатите. Така че партньорските споразумения и оперативните програми да бъдат насочени в по-висока степен към зададените стратегически цели. Що се отнася до спазването на правилата, призоваваме комисията да осъществи анализ на сферите, в които има трайно висок коефициент на грешки, включително и сфери, които са очертани по време на средносрочния преглед. Потвърждаваме и призива си и препоръката си към комисията да се предприемат мерки, тъй, щото данните подавани от държавите членки да бъдат по-точни. Досежно вашия въпрос, госпожо председател, за графика за освобождаване от отговорност. С удоволствие ви уведомявам, че е, заедно с комисията ние сме на последния етап е, от придаване на официален характер на оперативното споразумение и е, вероятно докладът за 2015 година ще бъде обнародван по-рано. 10 октомври е прогнозната дата. Ако всичко върви наред, в близко бъдеще вие ще бъдете уведомени писменно и се надявам, че е, във всички случаи ще се умеем да представим ежегодния доклад преждевременно. Искам да благодаря на колегите е, в комисията и специално на заместник-председателя на комисията госпожа Георгиева за е, усиления труд и за сътрудничеството, което доведе до тези резултати. Благодаря. Докладчикът. Нямам много коментари накрая. Бих желала да благодаря на всички. Както винаги, обменът ни бе много полезен. Е, вие за последен път е, по време на това е, производство присъствате тук. Ще ни липсвате. Много се радвам на този сигнал от ваша страна, че по десетте точки, формулирани от нас, ще положите сериозни усилия и че в бъдеще ще получаваме писма с по-категорични ангажименти, ако може да ги получаваме не един ден преди гласуването е добре, т.е на 23 март ще бъде гласуването. Добре е да не получим вашето писмо един ден преди гласуването, а малко по-рано, за да можем да го обсъдим. Благодаря на колегите в Сянка. Надявам се, че ще имаме възможност да обсъждаме по-подробно и измененията. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, госпожо заместник председател на комисията за това, че дойдохте. Благодаря също и за сътрудничеството с службите на комисията във връзка с освобождаването от отговорност. Преминаваме към освобождаване от отговорност във връзка с 8, 9, 10 11 ЕФР. Клаудия Шмидт е докладчик. Моля. Благодаря. Както вече чухме, става дума за освобождаване от отговорност на Европейския фонд за развитие за бюджетната година 2014 година. Това е първата година от новия период на подпомагане 2014-2020 година. Тъй като преговорите по бюджета бяха приключени твърде късно, беше създаден един временен инструмент, който да обхване периода от 2014 до влизане в сила на 11-тият ФР е, този механизъм беше с 1,66 милиарда и средствата са следните 936 е, е, средства от 8 и 9 ФР и от 10 ФР също са предвидени средства и 19 милиона също лихви и други приходи. Откакто през изминалата година съм определена за докладчик за освобождаване на отговорност на фонда за развитие, аз съм запазила обичайната структура и е, глави на доклада. Също така е, става дума за запазване на декларацията за достоверност, е, редовността на плащанията и искам да подчертая, че е, продължавам да поддържам становището, че тази сума непременно трябва да бъде част от процедурата освобождаване от отговорност, защото става дума за данъчни е, средства, въпреки че се управляват от банката. Директното бюджетно подпомагане продължава да създава грижи. 22% от средствата са там и е почти невъзможно да бъдат проследени тези средства. Говорим тук за 794 милиона евро. Бюджетирането на фонда за развитие, както казах, отново ще поставя искане за такова, след като в периода 2014-2020 година 30,5 милиарда евро без парламентарно участие трябва да бъдат изразходвани. Допълнително е включена глава за мониторинг на резултатите, инструмент, който до сега комисията е използвала малко или с малък успех. Най-важните точки според мен съм ги включила в глава, която дава възможност за пряка връзка между помощ за развитие, очаквани резултати и настоящата криза с мигрантите. Е, по време на изслушването за освобождаване от отговорност на ФР, е аз е, сметнах, че казаното от комисаря е много интересно, защото там се посочва, че мигрантите, които идват от Европа, от Афганистан или Сирия, всъщност са държави от държави от АКТБ и тези виждания на комисаря унагледяват много добре ситуацията, в която се намираме в момента. Е, ние не правим нищо, гледаме как се развиват нещата и сме изненадани, когато е, попадаме в ситуация е, на най-лошия сценарий, в която сме сега аз много ясно застъпвам в доклада е, гъвкавото използване на средствата от ФР, е господин комисар Мимица също е, поддържа това схващане. Средствата могат да се предоставят три пъти в годината и вече по преценка на комисията на ФР се определя кои държави и трети държави могат да бъдат подкрепени около 10 милиарда евро в различни фази на развитие на проекти са блокирани и все още се изразходват среща от 8-я ФР и за мен е, е ясно, че ако искаме да направим нещо положително в е, бежанската криза, ще трябва да действаме и най-вече да стигнем до извода, че помощта за развитие не е, е подарък, а трябва да допринасят за борба с причините за миграцията. Е, помощта за развитие трябва да се използва целенасочено, за да могат хората е, на място да имат е, достатъчно добри основи за живот и да не идват в отдалечени страни. Като нашите въпросът, който тук се поставя е дали сме готови да предоставим още повече средства. След като проблемите не са решени, трябва ли още средства средства да отделяме или пък да предвидим тези средства за нови приоритети, като например превенция на бежански кризи. Цифрите, които са в работния документ, са известни на всички. 917 ФР финансирани проекти закъсняват и сумата е 9,18 милиарда евро. За това става дума. Както вече беше посочено, през 2014 2011 година бяха изразходвани относително малко средства, защото това е първата година от новия период на финансиране и мисля, че тук не можем да си позволим да действаме казано на австрийски диалект, да продължаваме по този начин слабо да действаме, ние е, наистина трябва да е, направим необходимото. Е, като погледнем различните проблеми, които Европейския съюз трябва да решава в момента, ще следва да имаме повече права за участие, да се проявява повече гъвкавост, когато става дума за договори или спасяване на цели страни от фалит. Аз мисля, че именно в Фонда за развитие проличава, че трябва последователно да учим от е, допуснатите грешки и също времено е, да запазим известна степен на гъвкавост. И всъщност е, това беше като цяло съдържанието на този доклад – сега очаквам с интерес изказванията на колегите. Председателката. Да, това е наистина един много добре изготвен доклад, е, много е, задълбочено изготвен доклад. И е, сега, колегата Аяла Сендър. Благодаря ви. Първо, Искам да чуя докладчика Сянка от нашата група. Всъщност, ще се изкажа от нейно име, защото е, мога по този начин да очертая някои проблемни за нас е, въпроси. Искам да благодаря на колегата Шмидт е, за работата върху това тежко досие. За нас е обезпокоително, И със сигурност и други ще се обезпокоят да чуят как ще се е, използва спешния доверителен фонд за Африка. И слушахме местник председателя на комисията. Чухме, че сега някои от инструментите за помощ, е, използвани в средно и дългосрочен план, е, започват да променят целите си. Говоря за тези фондове, от които отпускаме средства на страните по происход, страните от които идват хората, страните от които те бягат заради конфликта. Това не е нов проблем. Ние отдавна знаем, че има проблеми в Африка. И за това има такава средно и дългосрочна помощ, предназначена да подпомогне развитието в тези страни и за да могат те да се доближат до някакви по-високи стандарти и до споразуменията, които сключваме. Сега се опитваме да приложим тези фондове, да ги използваме, за да намерим бързо решение на своите собствени проблеми. Не става дума за техни проблеми, става дума за наши трудности. Сега, първоначално обаче, целите на фондовете, на фонда за развитие специално бе да бяха да се помогне на другите държави, на тези, от които идват страните. Това показва колко е еволюирала ситуацията. Е, много важно е малко е, да се забави темпото, с което действаме. Използваме фондове и част от тях би трябвало да бъдат нови. Не бих искала да посочвам имена. Съществуват такива фондове. Европейският съюз отпуска средства от тях и изведнъж накрая констатираме злоупотреби. Това, което искам да кажа, че разполагаме със средно и дългосрочни планове. И не трябва да използваме дългосрочните планове, плановете за дългосрочна помощ е, за решаване на злободневни текущи проблеми. Да, добре е да се създаде такъв доверителен фонд. Но целта не е бюджетът на Европейския съюз в тази сфера да бъде увеличен. Е, в противен случай ще трябва все повече и повече да плащаме. Говорим за помощ в областта на развитието за средно и дългосрочна перспектива. Трябва да конфигурираме този е, е, фонд. Има рискове свързани с тяхното управление. Те много трудно се подават на контрол. И също така не бива да забравяме крайната цел. Тя е винаги кратко и, и т.е. средно и дългосрочна. Ние като че ли се опитваме да променим целта. Сега се опитваме като е, някаква пожарна помощ да използваме средствата от фондовете, за да решим собствените си проблеми, т.е. да улесним себе си, вместо да насочим тези средства към онези, за които те са предназначени. Господин Целер. Следващият оратор благодаря много на колегата Смит за този доклад, защото като сравня с други доклади, за първи път се предоставя много добре обоснована информация какво всъщност става в Европейския фонд за развитие. 10 милиарда закъснели плащания, забавени плащания, респективно 25% от всички проекти, които са в опасност да не постигнат е, договорените цели. Това вече е, наистина е, показва проблемите на фонда. Що се отнася до въпроса за прозрачността, 62% изобщо не са в наши ръце, когато става дума за освояване, а останалите 38% много всъщност са предоставени на организации и държави на трети страни. Така че ще трябва да си помислим как да се продължи този инструмент и дали изобщо да се продължи. Всъщност става дума за държавите от АКДБ. Договор с тях изтича 2020 година, така че няма достатъчно време. Дали ще бъде изяснен този въпрос, дали ще има следващо споразумение. До сега това, което знам, е, че преговорите още не са започнали и за това затова смятам, че е, е време да се замислим а това се посочва и в доклада, какво ще стане след 2020 година, за мен е, логичният извод е, че когато помощта за развитие се предоставя от Европейския съюз, трябва да бъде включена в бюджета, е, като разбира се, е, тук се спазва изискване за целенасочено изразходване на средствата и парламентарен контрол. И една точка, която винаги се посочва от политиката за сигурност е, че от Европейския фонд за развитие е, се финансира инструмента за мироопазване. Това означава, че значителни е, средства на Африканския съюз за мирни мисии е, които е, са под егидата на Африканския съюз, се финансират от тези средства. Последните данни, които имаме, че тези мисии на Африканския съюз се концентрират най-вече в Сомалия, също и в Конго, а сега и в Централна Африка. 98% от тях се финансират от Европейския съюз. Обаче, е, някои смятат, че ФР трябва да остане извън бюджета. И по тази причина, според мен, трябва да се намери е, решение е, на това как е, да се отнасяме към африканските мироопазващи инструменти. Знаете, че отношенията между държавите са такива, че има опасност войската да бъде пратена срещу собственото население, така че според според мен този доклад идва е, в правилния момент. Е, до 2020 година няма много време и е, наистина трябва да започнем да обсъждаме как по-нататък да процитираме с фонда и с финансирането на развитие. Председателката, аз също желая да взема думата. Смятам, че докладът е много важен и съм загрижена, защото нашите външни политици, които е, десетилетия наред искаха бюджетиране на ФР е, и точно е, на това се позоваваха финансиране на е, военните разходи на африканските мирни е, мисии. Всичко това не трябва да става обаче. Е, наистина не е редно от една страна да има е, помощ за развитие, а от друга страна въоръжени е, мними е, помощници за развитие. Тук ще трябва да се намери решение. Е, комисията, може би, след това ще трябва да вземе отношение. Искам да се обърна към Клаудия с един въпрос. Имаме договори, къде всъщност отиват тези средства и честно казано благодаря на комисията, обаче качеството на данните наистина не е добро. Аз мисля, е, че такива данни трябва да бъдат в формат Excel, за да можем да направим съответните изводи. Имаше два различни блока. Единия блок беше по страни, а другият е, изобщо не беше структуриран по някакъв начин. Аз е, прекарах часове наред с тези таблици и е, наистина много трудно мога да направя заключения. Е, не ги правя, защото искам да сключа сделка, споразумение. Необходими са ни данни в формат Excel, защото ние работим с е, цифри. Каква е нашата комисия за бюджетен контрол, която да не може да работи с цифри? Аз мисля, че това трябва да се внесе е, като предложение за изменение, защото е важно. И е, не е успокояващо, ако м това, което получаваме като данни е, е в Excel формата, пък е, след това се е, окажат данните некачествени. Така че ние наистина тук трябва да свършим съвестно работата, да изпълним задачата си и да работим с истински данни, които да ни дадат възможност за изводи. Сега не сме в началното училище, за да броим на пръстите на ръката. Много моля да се предвиди такова изменение предложение за изменение. За коми... От името на комисията а, има двама представители. Благодаря ви, че дойдохте. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената ми възможност да направя някои коментари по доклада ние изобщо нямаме проблем с този доклад. Отговорихме на въпросите и смятам, че мненията ни не се различават много, що се отнася до самото изпълнение, що се отнася до въпросите, важни за освобождаването от отговорност. Вие поставихте редица политически въпроси, които ние бихме искали да обсъдим с вас тук или при друга възможност. Така че наистина ще трябва да се върнем на редица въпроси. При някои въпроси аз съвсем не разбрах изцяло какъв ви е проблема. Ние имаме 10 милиарда в така наречените РАО. Това според мен е абсолютно нормално. Така че имайте предвид, един нормален проект винаги има срок на изпълнение 3-4 години. Първата година има авансово плащане, проекта тръгва и за 3-4-5 години след това внасяме редовно средства в проекта. Това означава, че 4 е, до 5 годишни бюджети са систематично включени в РАЛ. Това е съвсем е, нормална процедура, нормален процес. Е, всъщност ние плащаме само за резултат, така че аз в случая не искам да кажа, че преди сме имали големи РАЛ, но сегашният РАЛ е изцяло в зелената сфера и Сметната палата не внесе никакви възражения по това. По въпроса за бюджетната помощ, това също е отделна дискусия. През пролетта ще ви предложим семинар по тази тема с участници от страните партньори, които ще ви разкажат как функционират нещата с бюджета и че те всъщност функционират добре и че не е проблем е, това, разбира се, не може да се проследяват средствата до последното евро, но заедно с Европейската сметна палата разработихме методология за оценка на бюджета и тази методология беше прията от сметната палата. Тя ни дава възможност да покажем резултати и точно това ще ви покажем, като финансови министри от страните партньори бъдат поканени в Брюксел и те много ясно ще ни покажат кажат нещата. Сега на кратко доверителните фондове, които бяха засегнати от вас. Всъщност става дума за един допълнителен нов инструмент, план, част от плана договорен в Лавалета с африканските страни, за да се отговори на проблема с мигрантите от Африка. Всъщност не става дума тук да се правим, че проблема с миграцията го решаваме само с ФР ние имаме, е, всъщност договорихме много широк план в Валета и е, една от мерките е допълнителен доверителен фонд. Така трябва да си представите нещата. В страните, ние точно програмираме нещата, които те изискват. Ние програмираме професионално обучение, економически растеж, е, заетост, най-вече в селското стопанство, енергия, енергетика, за да могат хората изобщо да извършват стопанска дейност, което означава, че нашата програмна дейност е, се е, насочва най-вече към това, което общините посочват като причини за миграцията. Така че ние не можем да кажем, че от днес за утре ще свършим всичко. Аз съм много благодарен на госпожа Аяла Сендър, че посочи, че помощта за развитие и насърчаването на страните партньори е дългосрочна задача и трябва да се изпълнява дългосрочно. Тук трябва да добавим доверителния фонд, след като сме се задължили още по-целенасочено да се справим с някои причини за миграцията. В някои страни това е недостатъчна сигурност, е, проблеми е, с сигурността, регистрация на населението, граничен контрол, също и създаване на работни места там, където е, има най-тежки причини за миграция. Така че този доверителен фонд ще може да даде един бърз отговор на проблемите, които ние обсъждаме днес всеки ден и ние трябва да реагираме на това, трябва да покажем, че с Европейския фонд за развитие, можем да реагираме бързо и целенасочено, без обаче да поставяме под въпрос дългосрочното сътрудничество за развитие. И е, последно, по е, казаното от е, госпожа докладчика, въпроса е, с деле делегациите и техните доклади. Аз е, искам още веднъж много ясно да кажа, че е, зелените, жълти и червени светлини в тези доклади не представляват светофара. Ако е, минете на жълто или на червено е, на светофара, не можете да се върнете. Тогава щетата е на лице и ще трябва да платите глоба. А ако обаче в докладите на делегациите един проект получи жълта или червена светлина, това не означава, че проекта не върви добре, а това означава, че е, се вземат корективни мерки, за да може този проект да бъде тласнат в правилната насока. Тук е важно да се прави разлика между е, е, зелените, жълти и червени светлини. Те за нас са инструмент за менеджмент. Е, това признава и докладчика. За нас всъщност това означава следното. Ако проекти по някаква причина попаднат в трудности, те трябва да имат приоритет при корективните мерки. Така че още веднъж повтарям, това не е като да минете на червен светопар, да направите нарушение, което не можете да върнете. Всъщност аз отговорих на госпожа Аяла Сендър. Е, искам да кажа отново, че е, виждаме нашата задача дългосрочно да се справяме с проблемите на миграцията и бежанците. Обаче трябва е, в краткосрочен план да покажем на европейската общественост, че можем да работим активно на място в развиващите се страни. Господин Целер по Европейският фонд за развитие Котону съвсем накратко. Комисията това лято ще предложи на държавите членки мандат за преговори. Вече имаме някои мерки през зимата и в тази насока. Ще видим дали е, държавите членки ще приемат и ако да, 2017-2018 година ще се водят преговори за евентуално следващо споразумение. Естествено, е, това е свързано с Европейския фонд за развитие до някъде, но не бива да забравяте, че е, ФР има големи предимства. Ние знаем, че ще бюджетите бюджетизираме, извинете, преди 2020 година, независимо дали ще има ново споразумение от Котоно или не, можем да направим такова споразумение и да бюджетизираме ФР по африканският ПИС е, фасилити мироопазващ инструмент. Този инструмент се финансира около една е, трета от Европейския съюз, т.е. от ФР, е, от американците и вноските на държавите членки в ООН. По-специално мога да кажа, че става дума за а, дискусия. Може да се спори дали ФР е правилният източник. Точно за това имаме а, а, обща политика на сигурност и а, всичко това се финансира извън бюджета, но а, сега а, причините за а, миграцията, защо подкрепяме тези дейности в Сомалия, в Централно-Африканската република и а, скоро в Сахел, където действа Бохо Харам. Ако, а, защо? Защото всъщност хората идват от тези страни, където няма мир и точно за това ние съвсем целенасочено се борим с причините за миграцията. Ако тези страни са в мир и знаете, че е, голяма част от Сомалия е освободена от Ал-Шабаб, е, така че е, наистина е, бежанските потоци от Сомалия почти изчезнаха. И е, също ма, трябва да се действа в Сахел, където е, е Бако Харам. Ако е, има други източници, източници за тези дейности, ще ви бъдем благодарни. Но ако няма други източници на финансиране на тези дейности, ние виждаме нашето задължение да използваме инструментите, които имаме. Ако, разбира се, държавите членки ни предоставят от бюджетите ни средства, ще им бъдем благодарни. И последно, госпожо Греска, не можах да разбера какви данни искате да видите. Ако това не е възможно, ще го направим следващия път. Обещавам ви. Благодаря. Е, да се върна на въпроса за РАО. Е, въпросът за данните е съвсем елементарен. Ние помолихме да получим е, имената на реципиентите, да имаме такъв документ, където да има разпределение по страни. И другия документ беше за договорите, които се възлагат без провеждане на търг. Този документ изобщо е, не го получихме. Беше много голям документ с а, е, е, много бенефициенти и би било добре там да се сортират бенефициентите. Аз а, искам а, списъка, обаче това го имам като, като copy, обаче искам да а, получа и а, структурирани бенефициентите, така че ние ще можем е, вече да видим какво може да се направи. Можем да речем е, колко малки и средно големи е, суми са отпускани. Това е много важно за бюджетния контрол. Ние ще продължим да ви лазим по нервите, ако мога така да се изразя. Още следващата година ще ми трябва тези данни, така че моля да ми ги предоставите. Мисля, че е, не трябва да се е, подклажда тук и е, излишна амбиция. Затова е добре да получим данните в формат Excel. Не знам какво става с този рал от 10 милиарда и сега 1,8 милиарда евро за доверителния фонд. Това с нормалния рал в такъв размер аз просто не би го приела. Не мога да го повярвам. Колегата Целер още веднъж иска думата. Fluchtursachen bekämpfen. Борба с причините за миграция. Um э, за страните, които става дума, Централна Африка, э, там естествено ситуацията е следната. И имаме бежански движения, потоци от няколко милиона. Причините са в политическите и економически условия в тези държави. И това, че ние там нямаме същото, същите мигрантски потоци като е, в Близкия изток и е, Егейско море. Причината обаче за това е, че е, Сахара е помежду и трябва да се плащат на трафиканти. Обаче на Либийския бряг чакат много хора да отминат зимните бури в Средиземно море и да тръгнат отново към Европа. Например, това, което се дава на Еритрея като помощ за развитие, там имаше диктатура, е, която е, превръща живота на хората в ад. Те не виждат друга причина. Ние мислихме, че е, там обаче има известна стабилност. Обаче много бързо там условията се промениха, много хора напуснаха страната и ако чуваме от чат, като чуваме от чат, че там правителството гони е, дребните селени от е, техните земи. Е, е, земята се продава на едри инвеститори, просто е, на хората се отнемат средствата за живот. С е, простите средства на е, помощта за развитие няма да помогнем тук, ако не се използват една добре съгласувана политика към Африка на всички е, държави членки на Европейския съюз и неговите институции. Ако ние не стигнем там до е, добри резултати, смятам, че е, с помощта за развитие няма да можем да постигнем много по отношение на следващите мигрантски вълни от Африка. Да няма недоразумение, казва председателката. И на е, следващият оратор. Благодаря. Всъщност, вие точно това казахте накрая, госпожо председател. Не бива да забравяме, че хората ни слушат. Поне надяваме се да ни слушат, включително и в страните, за които говорим. Искам да благодаря за дадената информация и да поднеса нашите извинения. Когато става дума за разликата между спешност и липса на спешност, трябва да намерим формула, с която да помагаме на хората – Например, ако става дума за обезопасяване на границите. И за това трябва да имаме и спешни процедури на свое разположение. Значи, благодаря за дадената информация от страна на комисията, тъй като е, тя отразява голяма част от нашите опасения. Що се отнася до новото споразумение, приветстваме обстоятелството, че комисията отчита потребността да се промени бюджета и подхода към бюджета. Ако можем да договорим новото споразумение от Котоно следващата година и едновременно с това да договорим бюджета, това би било голямо постижение. Ако имаме нужда от средства за сигурността и отбраната, също трябва да предвидим бюджетни разчети. Трябва, може би, да изработим европейска политика в областта на отбраната и сигурността. А във връзка с използването на данните, бих предложила да направите предложение за това как да се изготвя списъкът на бенефициарите. Предпочитам да разполагам с е, годен списък на бенефициерите. Хубаво е да има списък. Е е, И бихме желали да не се а, упростява прекалено. Упростяването също може да завърши с манипулация. Тези файлове в Excel или в PowerPoint са свръхупростени. Цифрите не трябва и не могат да бъдат манипулирани, за да може това, което ние получаваме като информация, да съответства на действителността. Освен това, сигурна съм, че можем да се споразумеем за критериите, които се прилагат при изготвянето на тези списъци. Слава Богу, хората са различни, депутатите също. Следващият оратор. Благодаря. Аз мисля, че няма още много какво да се каже. Мога само да се съглася с господин Целер. Ние също бихме подкрепили една а, енергична и последователна политика за Африка. Това обаче е тема, която значително излиза извън рамките на този орган. Тук следващата година ще имаме отново среща на върха Европейски съюз Африка. Такава се провежда на всеки три години и подготовката за тази среща на върха ще включва всички тези теми. Как желаем още по-добре да сътрудничим с Африка и такива срещи на върха сме провеждали и с други континенти, така че мога да кажа, че има още много какво да се направи. Естествено, помощта за развитие е само едно от средствата, което можем да използваме в Африка. Има и много други Води се важна търговска дискусия с страните от Африка. Е, сключили сме с тях е, много перспективни е, търговски споразумения и има също и много други сектори. Така че аз мога само да се съглася с вас. Що се отнася вече пък до отделните страни, ние и използваме помощта за развитие частично, имаме политически диалог и именно с Бурунди е, това е една от предимствата на споразумението от Котону. Та с Бурунди имаме правителствени консултации. Посочихме, че не можем да приемем нещата така, както вие ги правите. Ние ще спрем помощта за развитие, но само тази предназначена за правителството. Продължаваме да помагаме на гражданското население в Бурунди. Те страдат от ситуацията, но е, спряхме сътрудничеството с правителството и това е, показа резултат резултат, защото е, те не очакваха такава мярка. Така че е, това е само един от примерите. Е, слава Богу, да, много от бежанците не идват в Европа, бежанци от тези страни и е, е, всъщност е, средствата, които предоставяме чрез хуманитарна помощ, помощ за развитие са много важни, защото трябва да се помогне на съседните страни да приемат такива бежанци. Има стотици хиляди жители на Бурунди и Централна Африка, които са в съседните страни и се намират в много трудна ситуация. За нас естествено и това е голяма задача Еритрея. Дълго време дискутирахме този въпрос. Знаете, че германската помощ за развитие също взе решение да финансира отново в Еритрея финландците е, и други държави членки също. Така че ние е, все пак трябва да направим опит с едно правителство, което малко желая да сътрудничи, да подобрим условията за живот на населението. Ние знаем много добре защо хората не се задържат там, по тази причина трябва целенасочено да се борим с причините. Знам много добре, че е, и други е, съображения играят роля, правата на човека и така нататък, но е, европейската общественост очаква от нас да а, направим така, че не всички жители на нали, Еритрея да дойдат в Европа и за тази цел трябва да поем рискове, да вземем решение. Естествено можем да кажем а, не, няма да направим нищо. А, и е, хората да се опитват да минават през Средиземно море. Това е много тежко решение. И последната точка. Е, свързана с достъпа до данните. Аз ще вляза в контакт с вас и този път по-добре ще организирам вашия достъп до данните. Благодаря, казва докладчикът. Последно докладчика по този доклад. В заключение искам да кажа, че а, е, ние сме в а, е, ситуация, че а, е, вместо дългосрочни помощи се предоставят краткосрочни и като чуваме, че тази краткосрочна помощ за развитие не помага за решаване на проблема с мигрантите, аз а, е, нещата ги виждам тук по друг начин, но дори при дългосрочната помощ трябва да започнем от един момент, както а, е, каза ораторът преди мен, представителят на комисията. Хората а, е, тръгват към нас от Африка. Ние десетилетия инвестираме там и въпреки това те напускат и идват при нас. Явно нещо не е наред. Е, всъщност, е, както вече казах, трябва да се даде възможност на хората там а, да живеят така, че да не трябва да емигрират. Аз смятам, че м, трябва да премислим всичко това, какво сме правили в миналото, правилно ли сме поступили или не. Още веднъж повтарям, аз съм за дългосрочна помощ на проблема, но трябва да започнем как а, иначе ще функционира а, елемента дългосрочност. И второ, аз знам много добре, че а, не мога да да кажа, че съм воодушевена от директната бюджетна помощ и именно господата от комисията и комисаря не се уморяват да твърдят, че директното бюджетиране е най-добро. Аз имам до някъде чувството, че това се прави така. Тази глупава депутатка, нека да й организираме семинарите, да разбере за какво става дума в крайна сметка. Да, аз разбирам, в някои случаи това може да е добре, е, но иначе можем да поставим голяма въпросителна. Аз винаги съм била за това средствата, които се изразходват, да могат да се проследяват и е, тук ми се струва, че това не може да се направи също и при е, другите е, там неправителствените организации, там също трябва да могат да се проследява изразходването на средствата. Смятам, че това са въпросите, които трябва да се обсъдят. Смятам също, че е, този доклад е много много важен. Всички ние заставаме зад помощта за развитие и е, мисля, че е, няма смисъл от полемика. Всички ние подкрепяме идеята хората да живеят достоен живот и ние да дадем нашия принос за това. В този смисъл всъщност мога да кажа, че приключвам. Председателката, благодаря. С това приключихме работата по дневния ред. Следващото заседание е на 29 февруари. Това е понеделник. Започваме в 15 часа. Пожелавам ви приятна вечер. Закривам заседанието.